Ladies and gentlemen, good afternoon. Госпожи и господа, добър ден. Изчаквах да дойдат и други колеги, но сега бих искала да започна. Председателката има ангажимент, ще се присъедини към нас по-късно. Докато се присъедини към нас, ще председателствам заседанието. Днес има устен превод с 11 езика. Няма превод с румънски. За сметка на това пък имаме 11 други езика. Заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет, на вебсайта на Европейския парламент. Около 15.30, 17.30 часа, извинете, предстои гласуване, затова моля да си донесете картите за гласуване. На страницата на комисията ни в интернет са публикувани протоколите от заседанията от 12 и 13 октомври, от 20 октомври и от 7 и 8 ноември. Ако до края на заседанието не бъдат внесени възражения, протоколите ще се считат за приети. Това бе техническата информация от моя страна. Благодаря ви за вниманието. Добре дошли на гостите ни днес. Първо добре е дошла на комисар Мариан Тейсен, член на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност. Добре дошла и на Илияна Иванова, компетентния член на Европейската сметна палата. Нашият докладчик малко ще закъснее, тъй като и влакът му закъснява. За това ще започнем работа без него. Сигурна съм, че ще се присъедини към нас колкото се може по-бързо. По тази първа точка първо давам думата на Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. Тя ще ви представи констатациите в съответната глава на годишния доклад за 2015. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, Уважаеми госпожи и господа депутати, госпожи и господа, за мен е удоволствие отново да участвам във вашето заседание в качеството си на компетентен член на Сметната палата, отговарящ за глава 6 от годишния доклад за 2015. Ще ви докладвам за констатациите на Европейската сметна палата за социалните въпроси и за етоста. Економическите промени през изминалите години доведоха до сериозни предизвикателства в редица държави членки, като повишена безработица, по-голям риск от бедност и социална изолация. Днес повече от когато и да било, както европейската, така и националните администрации се опитват да се справят с тези предизвикателства предизвикателства, заделяйки повече ресурси. Важно е да се очертаят приоритети при изразходването на финансовите средства както и на ниво финансово управление на програмите. Ще се спра върху редовността и законосъобразността на разходите, след това върху някои въпроси, свързани с резултатите от изпълнението. По функция 1Б економическо и социално сближаване разходите възлизаха на 10,3 милиарда евро, което съответства на 20% от съответната функция на многогодишната финансова рамка. Тези средства се разходват по многогодишни финансови програми, обект на споделено управление. В рамките на Европейския социален фонд най-големият риск от нередности се корени в това, че се работи с човешки капитал, както и във факта, че се работи най-често с по-дребномащабни партньори. От това може да проистече риск от не спазване на правилата за допустимост, както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз. Освен това, държавите членки си поставят конкуриращи се помежду си приоритети, най-вече към края на многогодишния период. За целта, за да се гарантира добро финансово управление, трябва да има добър, надежден контрол. От друга страна, обаче към края на периода се настоява за по-бързо разходване на средствата. През 2015 разгледахме извадка от 223 операции по функция 1Б от МФР. 44 от тези операции са в рамките на проекти по социалния фонд. Освен това, направихме оценка и на елементи на вътрешния контрол, като надзорната дейност на аудиторските органи на комисията, както и дейността на Генерална дирекция за ето социални въпроси при приобщаване. Общият процент на грешки по тази функция за 2015 е 5,2%. Бяха открити 32 грешки, на които може да се даде количествено изражение. 32% от аудитираните операции бяха засегнати от грешки как стоят нещата в областта на политиката за заетост и социални въпроси. Тук 14% от операциите са засегнати от грешки, като например недопустими разходи и други. Ще се спра и върху някои въпроси, които са относими към социалната политика. Първо, има една положителна промяна, а именно през изминалите 4 години не са установени грешки, на които може да се даде количествено изражение по отношение на сертифицираните разходи. Освен това, комисията предприе допълнителни действия за упростяване. Създаде, например, група на високо равнище, състояща се от независими експерти. Тя работи за упростяване на процедурите за бенефициентите по структурните и инвестиционни фондове. Въпреки тези положителни промени има и ред поводи за загриженост, като например надежността на проверките. 2,4% от установеното ниво на грешки е можело да бъдат избегнати, ако националните сертифициращи органи са били използвали механизми за откриване и коригиране на грешките. 0,6% от грешките пък са свързани с грешки допуснати от управляващите органи или от междинните органи в държавите членки. 3,5% от общо 5,2% са можели да бъдат избегнати. Освен това сме загрижени и във връзка с определянето на националните органи, отговарящи за структурните инвестиционни фондове. Още през 2014 година сигнализирахме за забавения по програмите за периода 2014-2020. Към края на 2015 под 20% от националните органи са били определени. Органите в държавите членки могат да отправят покани за предложения и да направят подбор, но не могат да подадат заявления за възстановяване на разходи пред комисията, докато не са определени. Поради това може да се стигне до забавяния при изпълнението на бюджета за периода 2014-2020, които може да са дори по-големи от забавенията през изминалия период. Ресорната генерална дирекция на комисията ни информира, че 65% от общо 187 оперативни програми вече имат свои определени национални органи. Освен това, излизаме и с пет препоръки, които като цяло се отнасят до механизма за разработване и реализиране на проектите по структурните инвестиционни фондове за периода след 2020 година. Излизаме и с препоръки за избягване на свръхрегулирането, за установяването на размера на ДДС, подлежащ на връщането. От една страна е важно при разходването на средствата да се спазват правилата, но също толкова важно е да се постигнат заложените цели. Затова, освен редовността и законосъобразността, си задаваме и въпроса доколко по аудитираните от нас проекти е имало система за управление и изпълнение, доколко са били разработени показатели за резултатност, за да се измерят постиженията по проектите, дори когато са били постигнати целите по отделните показатели. Искам да изтъкна, че анализът ни бе по-широко обхватен в сравнение с миналата година, тъй като поставихме акцента не само върху крайния продукт, но и върху резултатите. Т.е. опитахме се да измерим резултатността. По редица от аудитираните проекти е била установена система за измерване на резултатите, която е била обвързана с оперативните цели по проекта почти всички проекти частично или изцяло са постигнали крайния резултат. Тази година излизаме с пример на проект за курсове за обучение по Европейския социален фонд, който е довел както до желания краен резултат, така и до желания краен продукт. По 38% от проектите обаче резултатите не са били постигнати. Одитът, извършен в 15 държави членки от извадката, показва, че такива нере... проекти не постигнати целите има в 13 държави. Става дума за периода 2007-2013, за периода 2014-2020 в регламента с общите разпоредби няма задължително изискване за държавите членки да разработят показатели за резултатите. Но когато това е подходящо, се изисква разработването на такива показатели, за да се установи доколко са постигнати целите по приоритетната ос на съответната оперативна програма. Нека опомена също, че през изминалите години палатата увеличи броя на одитите си на изпълнението от областта на социалната политика, например в областта на обучението, подпомагането на микропредприемачи, мерките за интегриране на уязвими групи, младежката безработица и други. Има и много други области от областта на заетостта, и социалните въпроси, които са обект на наши специални доклади. Накрая нека благодаря за ползотворното ни ефикасно взаимодействие с комисията. Надявам се, че работата на палатата ще бъде от полза както за Европейската комисия, така и за вашата комисия и че заедно ще допринесем за по-доброто управление на Европейския социален фонд в бъдеще. Благодаря ви, госпожо Иванова. Думата има госпожа Мариан Тайсен. Thank you, uh, Madam Chair. Um, Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Иванова, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, това изслушване е добра възможност да видим каква е въздействието на европейските програми и какви полки можем да извлечем от тяхното приложение. Европейския социален фонд е най-старият структурен фонд на Европейския съюз и е основният инвестиционен инструмент за развитие на човешкия капитал, подобряване на възможностите за заетост и насърчаване на социалното приобщаване. 2015 година беше малко по-особена. През нея продължаваше преходът между два програмни периода. Управляващите органи все още опознаваха новите правни изисквания за новия период 2014-2020 година и за много от тези изисквания имаше нужда от сериозна подготовка. Имаше забавене с определенето на прилагащите органи в държавите членки, нещо, което се отрази на изпълнението на бюджета за периода 2014-2020 година и по-конкретно доведено на неговото забавене. Програмите, които се задействаха, като цяло са по-висококачествени. Проектите също. но обаче имаме задължението да видим точно как може да се упрости процеса, за да може всички структури и процеси да действат добре за следващия програмен период. За тази цел Европейската комисия разчита на Европейския парламент, както и на независимата експертна помощ от Сметната палата. Комисията приветства одобрението, което изразява Сметната палата за 2015 година като цяло 3,4%. Това е по-низко от 4,4% от 2014 година. Това е нивото на грешка. Общото ниво на грешка е 5,2% за кохезионната политика. Отново показва намаление в сравнение с 2014 година. От по-широка гледна точка, нивото на грешка за политиката за сближаване е, е спаднал значително за периода 2000-2006 година нивото на грешка е било 10-12%, в последните години това 5-6%. Е за съжаление обаче Сметната палата обобщава в една в един раздел социалната политика и регионалната политика и за съжаление това а, не дава възможност е, да се види е, да се видят значителните подобрения на генер... Е, въведени благодарение на специалните усилия на Генерална дирекция за етост. 5,2% е нивото на грешка, но Европейски социален фонд отговаря само за 13,8% от тези грешки за 2015 година Рискът за грешки в тази област е бил оценен на 3,6% за Европейския социален фонд само и между 3,2 и 2,2 и 2,6 са останалите области на политики. Освен това трябва да се вземат предвид и мерките за проверки, за последващи проверки и остатъчния риск след закриване на операциите беше предвиден да е между 0,7 и 1,2%, т.е. под нивото на същественост, което е 2%. Дами и господа, тези резултати са окоръжаващи и показват, че продължава тенденцията започнала преди години. Но а, това, че има толкова ниски нива на грешки, съвсем не е случайно. Това всъщност е резултат от интензивна, много активна работа за предотвратяване на грешки и за коригиране на грешки там, където е имало такива грешки. Първо, предоставя се обучение на служителите, работещи в областта, за да познават всички подробности на европейските фондове, с които раз, с които се разпореждат и след това прилагаме много строга политика на незабавно преустановяване на плащанията там, където са установени грешки, за да може да има а, грижа за, за средствата на дънакоплаците. Това е много ефективна мярка за контрол. През 2015 година сме приложили 407 милиона евро финансови корекции. Това съвсем ясно показва, че сме сериозни при защитата на европейския бюджет. Сметната палата ни призовава в своя доклад да преразгледаме изцяло структурата и организацията на работата по Европейския социален фонд и Европейския инвестиционен фонд. Аз твърдо вярвам, че най-добри постижения ще бъдат постигнати след, с промяна именно на начина на работа и на структурата на организацията. Да се опростят правилата и да се опрости декларирането на разходите. Така се освобождават ресурси за административна дейност, които може в последствие да се използват – за постигане на целите на политиката, вместо да се заемат с проверка и коригиране на финансови документи. По-простите правила означават по-малко грешки. Във връзка с препоръките на Сметната палата от 2012 Генерална дирекция за етост пое ангажимента значително да увеличи използването на опциите за опростено деклариране на разходите. Целта е да се постигне 50% такива разходи за настоящия програмен период. Предлагат се и нови такива схеми във връзка с преразглеждането на регламента Омнибус и за това сме обнадеждени от положителната реакция на Сметната палата. Освен това, през последните 4 години, както госпожа Иванова току-що каза, съдът не е установил подлежащи на околичествяване грешки, свързани с използване на опростени механизми за деклариране на разходи. Радвам се, че оценката на Сметната палата във връзка с политиката за сближаване като цяло показва, че 96% от приключените проекти са постигнали изцяло или частично целите, заложени от управляващите органи. Това означава, че се движим в правилната посока. Цялостните цифри също показват положителни развития. Оценката за периода 2007-2013 година показват, че 98,7 милиона, 98 милиона и 700 хиляди души са се възползвали от е, средства от социалния фонд 9, е, за 9 милиона от тях. Това са били средства в подкрепа за заетостта. 300 хиляди са станали самонаети лица, 8,7 милиона са получили допълнителна квалификация и възоснова на макроекономически разцети, разчети стигнахме до извода, че инвестициите в економическо развитие и човешки капитал водят до положителни резултати и отражения върху брутния вътрешен продукт, които са изчислими на 0,35% от БВП. За периода 2007-2014 година можем да кажем, че цялостната картина показва постепенно подобряване на е, степента на безработица 8,3% в Европейския съюз като цяло с спад от 2,3% е, в сравнение с 2013 година. Това е най-низката степен на безработица от феврали 2009 година насам но все още не е стигнала до нивата на безработица от преди кризата. Европейският социален фонд показва своят, своето благоприятно въздействие в економически план. До края на 2015 година 2,7 милиона участници са били активни в дейности, свързани с е, Европейски социален фонд, Европейския инвестиционен фонд, 700 хиляди неработещи са били е, също активизирани и усилията да се постигне още по-ниска безработица, така че да се стигне до нейните нива от преди кризата, е, са насочени към помагане на младите. 40 милиона е, млади души са влезли в схемата за гаранция за младеща. Половината от тях вече са приели някаква покана за работа. Това може да е а, също а, стаж. Целта е да се даде на тези млади хора достъп до образование, обучение или стаж. 1,8 милиона млади души са участвали в проекти, които им помагат да развият уменията си или да натрупат е, опит. И въпреки на забавенията, въпреки забавенията в приложението, вече в повечето държави членки има сериозни мерки за младите хора, благодарение и на значителното предварително финансиране, което освободихме през май 2015 година. В повечето държави членки заетостта сред младите е основен елемент в политиката в областта на заетостта и е, работим за увеличаване на бюджета за насърчаване на заедостта сред младите за следващите години. Много се радвам, че Европейския парламент подкрепя тези предложения и има предложение, вече е договореност за предложението на комисията за 2017 година за ам, този раздел да се увеличи с 500 милиона евро. Гледайки вече напред към бъдещето, подхождаме възможно най-инновативно, за да се действа възможно най-интелигентно и възможно най-опростено, същевременно обаче гарантирайки защита за финансовите интереси на Европейския съюз. Целта ни е по-добре и да информираме обществеността за постигнатото да показваме на хората какви са резултатите, които сме постигнали. И затова миналата година създадохме нова база данни за проектите, финансирани от Европейския социален фонд, които а, дават а, лесен достъп на гражданите. Призовавам ви да разгледате този, резулт... този вебсайт за постигнатите резултати на нашия уебсайт ще видите карта с брой проекти за всяка държава членка и след това може да се използват функциите за търсене и да се отиде на Европейския социален фонд. В контекста на увеличаване на негативното отношение и разочарованието в Европа е много важно всички ние да подчертаваме непрестанно а, добрите резултати, постигнати от нашите политики, положителните резултати от фондовете на Европейския съюз и от политиките на Европейския съюз, трябва да станат по-видими за обществото, за да видят хората, че ние подкрепяме постигане на едно по-приобщаващо и по-справедливо общество. Постигнато е много, но все още имаме какво да направим по заетостта, по намаляването на поставеността и социалното приобщаване. За комисията е много важно средствата да се разходват ефективно и да, да водят до реални резултати на място. Благодаря ви много за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря, госпожо комисар. Очакваме докладчикът. Той бърза към залата и трябва да пристигне всяка минута така че ще го изчакаме, но сега давам думата на господин Либарацки, докладчик в Сянка. Той не присъства също, няма и заместник, така че а, аз ще започна с моите въпроси като докладчик в Сянка. А, имам въпроси относно синергиите, госпожо комисар. Миналата седмица госпожа Иванова а, говори за специалния доклад а, във връзка с а, целите по отношение на образованието. И а, аз тогава я попитах дали може да се направи повече за създаването на взаимодействие на синергии. Ние опитахме за различни а, фондове, социалния фонд, други инициативи, но все още не са достатъчни финансите в областта на образованието. Може би имаме нужда от повече координация ние посетихме Италия през юли месец с делегация от комисията. Видяхме как действат схемите за гарантиране на младежката заетост и видяхме как те се прилагат по много различни начини, защото имаше различни оперативни програми, управлението беше на различни нива, национално, регионално а, може би трябва да се укрепи връзката между заетостта, образованието, финансирането на схеми за гарантиране на младежката заетост, така че а, за да повторя, не виждам смисъл да се разделя финансирането на образованието от финансирането на заетостта. Вторият ми въпрос е за опростяването. Вие го споменахте. По време на последната е, процедура за освобождаване от е, отговорност. Стана въпрос за е, правилата за допустимост на държавите за периода 2007-2014 година и за възможности държавите членки да получат указания как да упростят процедурите и да не се стига до свръхрегулиране написахме и някои въпроси, а, които ви изпратихме а, и а, разбрахме, че има изследване а, за действието на въпросите, а, свързани с а, а, опростяване. А, това изследване трябваше да бъде готово през септември. А, искам да попитам, а, а, е ли приключено това изследване и какви са основните изводи от него, как да се избегне свръхрегулирането. А, как, например, комисията, какви са заключенията на комисията за използването на опростените възможности за варианти за разходи през периода 2007-2017 година. Казахме, че най-големият процент от грешки, свързани с разходи, които трябва да бъдат възстановени. Тук комисията предвижда опростяване, вие споменахте една част от тях. Смятате ли, е, че е, има възможност да се прехвърлят е, разходи, които трябва да бъдат възстановени и те да се превърнат в разходи, които бенефициентите имат право да получат? Дали това ще намали степента на грешки и дали тя ще падне под нивото на същественост? И по-общо казано, когато говорим за по-високи резултати от е, европейското финансиране и по-ефективно използване на средствата. А, с, когато говорим за а, пазарът на труда, дали там има възможности за постигане на по-висока ефективност и за опростяване. В този европейски трудов пазар има ли възможност за постигане на по-добри резултати и повече ефективност? Виждате ли такива възможност? И накрая гъвкавостта и добавената стойност в европейския бюджет на заетостта. Допълнителната стойност е ново изискване в разходването на европейските бюджети. Може ли е, това изискване да бъде приложено за заетостта и за пазара на труда? Имате ли намерение да използвате принципа на гъвкавост за части от социалната политика и политиката на пазара на труда, например в средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка и в кои области? Много благодаря. Сега се прехвърлям върху председателя и давам думата на господин Барт Стая, следващия докладчик в Сянка. Благодаря. Ще говоря на холандски, за да могат да си починат преводачите от холандски. Знам, че госпожа комисар също се радва, когато нейният език се говори. Добре дошла, госпожо комисар. Имам два въпроса към вас. Това е нещо като допълнение към изказването на госпожа Мартина Ябова за заетостта и инициативите. Съветът и комисията са предвидили 500 милиона повече за 2017 година. Това е радващо. Разговаряли сме с вас за положителните, отрицателните страни и възможностите за подобряване. Въпросът ми е, имате ли изводи, научени уроци а, и а, когато говорим за периода 2017-2020 година, а, период в който ще се продължат някои положителни инициативи. По какъв начин ще продължите работа така, че да се избегнат проблеми, като, например, установените в Италия? Как ще подходите? Вторият ми въпрос в специалния доклад на Сметната палата по климатичната политика прочетох следното, че връзката между политиката по климата и Европейския социален фонд а, подлежи на а, подобряване. Само 1,4% от средствата на Европейския съюз се харчат за климатична политика, политика по климата. И аз като път представител на зелените а, и с оглед на всички мерки, изисквания по отношение на а, екологизиране, на повече мерки за опазване на околната среда, а, искам да обърна внимание на това, че а, в, в тази връзка се създават нови а, места за квалифицирани а, квалифицирани специалисти, но също така и за по-низко квалифицирани хора, които е, извършват е, ръчен е, труд и са получили съответното професионално образование. Въпросът ми, имате ли имате ли намерение да увеличите да процента от средствата на многогодишната финансова рамка, които се заделят за действия по климата? именно с оглед на това, че те създават нови работни места, това ще се отрази положително и на социалният сектор. Благодаря, казва председателят. Няма други докладчици в сянка. Сега давам думата на членовете на комисията, господин Сахуски. Преди докладчикът да пристигне, позволете ми направя някои забележки. Е, много интересен беше докладът на Сметната палата особено измерването на резултатите в областта на образованието. Говорихте за факта, че всички проекти, освен на два, са довели до постигането и на политически резултати. Въпросът ми е Комисията подготви ли се за въвеждането на нова система за измерване на резултатите? Как измервате резултати, например, ако едно дете се научи да си връзва обувките. Отчитате ли разликата между това детето да се опитва и детето действително да овладее това ново умение? Самият аз бях предприемач Знам, че Европейската комисия често е твърдяла, че се постигат резултати на формално ниво. Просто отмятат графата в някакъв формулял. Отчита ли се а, Тоест, отчита се, че резултатът е постигнат, когато хората отговорят правилно на зададен въпрос. Ако вземем за пример децата, например, някои от тях се справят много лесно, а други с коефициент на интелигентност между 80 и 90 не се справят, но въпреки това постигат чудесни резултати, съобразени с техните възможности. Така че въпросът ми е свързан с измерването на резултатите. Yes, uh, Господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на госпожа комисарят за нейната презентация а, и за нейният а, ценен принос към нашата дискусия. Искам а, да спомена 4-5 точки, по които бих искал да получа допълнителна информация. По отношение на Европейския социален фонд. Вие казахте, че към края на 2015 година 631 хиляди участника са, уча, са били са получили помощ за облегчаване на тяхната бедност. по отношение на заетостта, кой отговаря за създаването на, а, създаването на работни места, кой, кой носи отговорност. А, а, тук а, препращам към а, въпроса на господин Стаховски за начина по който се измерват резултатите. А, по отношение на Европейския социален фонд, ще спомена и нещо, което госпожа комисарят. А, спомена, а именно опростените варианти за разходите и използването на тази а, техника. Един аспект от а, тази тема е, че до сега сякаш само някои държави членки са започнали да използват а, тази възможност а, от а, данните, с които аз а, разполагам. Процедурата по освобождаване на отговорност а, а, за 2015 година, в рамките на тази процедура, вие казахте, че а, намерението на комисията е 50% от а, разходите а, за периода 2014-2020 година да бъдат в рамките на този опростен вариант за разходите. За сега не са покрити повече от 30%. В момента се намираме в средата на програмния период така че а, разходите а, в момента по този упростен вариант за разходите са само 2,9%, т.е. 3,6% от общия бюджет на многодишната финансова рамка и още по-малък дял от миналия програмен период. Ако се отчете а, идеята, че трябва да се намали административната тежест а, върху бенефициентите а, и върху управляващите органи, а, как си обяснявате, че толкова малко се използват възможността за упростените варианти за разходите? А, и а, дали това е свързано с забавянето на приемането на делегирани актове, свързани с а, тази възможност? А, има и други аспекти, свързани с а, а, социалния фонд. А, основните разходи са свързани с административни разходи и плащането на заплати. А, как а, таваните а, с, с, за допустимост, като например ниво на заплатите а, и така нататък, са разбити на а, ниво а, отделна година. И а, това е а, в съответствие с а, колективно трудово договаряне. А, как това означава, че за целия програмен период не могат да бъдат фиксирани разходите, делегираните актове също подлежат на изискванията на колективните трудови договори. Имам и други въпроси, свързани с финансовите инструменти. Генерална дирекция заетост каза, че има множество предимства в използването на финансови инструменти. Европейската сметна палата твърди, че тези инструменти са свързани с доста по-висок риск, свързан с управлението и координацията. Госпожа Иванова която участва в изготвянето на доклада на Сметната палата, знае, че а, разходите свързани с а, политики а, по а, транспорта, енергетиката, социалните разходи а, са били а, аудитирани а, за предходния програмен а, период, а, са били засегнати от съществен процент от а, грешки. А, като, например, разходите за а, допълнителни разходи на публичния сектор са били доста по-високи, отколкото в а, частния сектор. А, освен това, има проблеми за разпределяне на а, капиталите а, и а, тези а, два финансови инструмента не са привлякли достатъчно частен капитал. Само в отделни случаи е имало прилив на средства, които да могат да бъдат вложени по-нататък. Финансовите инструменти, според Сметната палата са по-добрият вариант за харчене на обществените средства, но рисковете ще засягат целият програмен период до 2020 година. И накрая за преустановяването и прекъсването на плащанията. Комисията и в предишния програмен период използва този начин за гарантиране на финансовите интереси на Европейския съюз. Въпреки това, бенефициерите често страдат, забавят се плащанията, а, дейности не се изпълняват а, и не се освояват средства от Европейския социален фонд. А, в, имате ли а, други а, начини, а, които да гарантират, че а, подобни мерки няма да се налагат за бъдеще? Благодаря за вниманието. И благодаря за това, че слушахте всички мои доста подробни въпроси. Благодаря. Това беше последният колега на моя списък и сега ще дам думата на госпожа комисаря. Това бяха доста въпроси от множество членове на нашата комисия, след което ще дам думата на господин Зелер, нашият докладчик. Госпожо комисар. Благодаря, госпожо председател. По първия въпрос за по-висока степен на полезно взаимодействие. На полезно взаимодействие между отделните мерки, които предприемаме. От него винаги проистичат ползи. Добре е лявата ръка да знае какво прави дясната. Според мен, косвено бяха постигнати доста полезни взаимодействия между отделните ни области на политика. Например, политиката в областта на уменията. Потребността от образование и обучение е обвързана с потребностите на пазара на труда. Същото въжи и за други области на политика. Има коментар по този въпрос в доклада на Европейската сметна палата – ще видим как ще можем в по-голяма степен да отчетем полезните взаимодействия по отношение на финансирането. Зададохте и въпрос във връзка с образованието и какви насоки предоставяме в тази област. Предоставяме насоки, поддържайки постоянна връзка с държавите членки. Както знаете, винаги сме се обявявали за упростените варианти за деклариране на разходите. Това е най-силният инструмент, с който разполагаме в тази област. Предоставяме на държавите членки повече насоки в това отношение организираме обучителни семинари, даваме им разяснения. Наистина се опитваме да им помогнем да постигнат по-добри резултати в тази област. Постоянно им даваме насоки и указания, така че държавите членки да могат най-ефикасно да се възползват от упростените варианти за деклариране на разходите. По въпроса за свръхрегулирането. Не веднъж сме обсъждали този въпрос тук в парламента. Вярно е, че свръхрегулирането води до ненужно осложняване, до забавяния, до повтаряне на грешки, които биха могли да бъдат избегнати. Какво предприемаме по въпроса? комисията при разработването на методиката се поставя акцент върху справянето с нежеланите последици от свръхрегулирането. За целта първо, трябва да идентифицираме тези последици, за да решим някои много сериозни проблеми. Бе създадена и специална работна група по въпросите на упростяването. Тя разглежда свръхрегулирането и последиците от него в по-общ контекст. Обещахме, че тази група ще излезе с доклад. Той ще бъде готов в средата на 2017 година. По въпроса за резултатите, които постигаме по отношение на пазара на труда, на това какво можем да направим, за да подобрим положението на пазара на труда, как нашите политики и действия се отразяват върху пазара на труда. Според мен те косвено имат отражение Знаете, че в рамките на европейското полугодие поставяме силен акцент върху пазара на труда. Ако сравните подхода в рамките на семестъра от тази година с подхода от преди две години, ще видите, че в областта на социалната политика излизаме с немалко препоръки, включително и за пазара на труда. Опоменахте разпокъсаността на пазара на труда, необходимостта от обвързването на гъвкавостта с сигурността, а що се отнася до трудовото възнаграждение, трябва да се гарантира съответствие между производителността и повишаването на трудовото възнаграждение. Всички тези въпроси се отчитат в препоръките по страни. Както знаете, на тези препоръки се отдава особено голямо значение при разпределянето на финансирането по Европейския социален фонд. Кои бяха останалите въпроси? За съжаление не мога да си разчета записките. Един от последните въпроси бе за финансовите инструменти при надената стойност от тях. Финансовите инструменти може да са много полезни. В рамките на Европейския социален фонд нерядко става дума за по-малки суми, за по дребно мащабни проекти. В такъв случай финансовите инструменти не винаги са най-подходящият вариант. По фондовете, които използваме ние, микрофинансирането работи много добре по европейските структурни инвестиционни фондове. По други проекти и фондове, според нас, не би трябвало да има преход от една система към друга. По въпроса на господин Стас за политиката за борба срещу климатичните промени и приоритетното значение, което и се отдава в рамките на Европейския социален фонд. Действително, едва 1,4% от финансирането по Европейския социален фонд се заделя за финансиране на политиката за борба срещу климатичните промени. Тази политика е цел на второ ниво по програмите в държавите членки. Тоест няма пряк достъп до финансиране по Европейския социален фонд. Ако обаче вземем всички европейски фондове заедно, то ще видим, че на тази политика се падат около 20% от финансирането. Тук включвам финансирането по Европейския социален фонд, по регионалните фондове, по земеделските фондове и други. В рамките на тези фондове можем пряко да, косвено, извинете, да оказваме въздействие. Зададохте и въпрос за хората с по-ниска квалификация. Програмата за умения и по-точно мерките за обучение и професионално образование дават възможности и на тези хора, гарантират разкриването на работни места и за тях в бъдеще. Става дума за хората, които са с техническо или професионално образование. Обучението, което им се предлага, трябва да е на високо ниво. Хората не бива да стигат до задънена улица. Онези, които искат да повишат квалификацията си, трябва да могат да го направят. За целта на пазара на труда трябва да има достатъчно лица с необходимата техническа квалификация. Има все по-голяма потребност от тях. А що се отнася до енергийната политика и екологосъобразния растеж в бъдеще ще е все по-важно да разполагаме с работна сила с подходящите квалификации. По въпроса за измерването на резултатите. Европейската комисия не измерва резултатите и принадената стойност за всяко дете. Разполагаме обаче с ключови показатели за изпълнението. Това са показатели, разработени с, заедно с съвета. Тези показатели се отнасят до конкретни групи лица. Те допринасят за измерването на резултатите в областта на образованието. Ние от своя страна не можем да направим нищо повече, но държавите, членки и органите по места се оплакват от броя на действащите показатели, от това, че от тях проистича несъразмерна тежест. Необходими са ни показатели, за да установим дали постигаме необходимите резултати. Не бива да си задаваме единствено въпроса дали средствата са били освоени. Това вече не е достатъчно. Трябва да си запитаме и дали са били постигнати резултати. За целта е необходим набор от показатели, с които могат да работят както управляващите проекти в държавите членки, така и нашите служители по въпроса на господин Пирински за това колко работни места са били създадени. Разполагаме създани за броя лица, които по линия на Европейския социален фонд и Европейската инициатива за младежка заетост, след като са преминали през съответното обучение, са успели да си намерят работа или са получили достъп до пазара на труда. Трудно ни е обаче да кажем колко точно работни места са били създадени в резултат от нашите действия. Сигурна съм, че чрез повишаването на уменията на хората може да се разкрият допълнителни работни места, но това е част от цялостна макроекономическа политика, за чието реализиране са необходими повече инструменти от Европейския социален фонд и програмата за умения. По въпроса за бедността, можем да разгледаме статистическите данни за бедността. След три поредни години, през които се наблюдаваше нарастване на бедността и искахме да намалим броя на бедните до под 50 милиона, сега броят им е под 120 милиона. Това не означава, че сме постигнали целта си. Искаме да продължаваме да намаляваме бедността. През изминалите години сме постигнали напредък в тази област. Това показват цифровите данни. Обедени сме, че Финансирането, което предоставяме, е допринесло за постигането на тази цел. Било то по линия на превенцията, т.е. чрез обучение, и образование и повече възможност на труда, на пазара на труда, било то чрез други мерки. Когато хората разполагат с повече умения, те имат и повече шансове да си намерят работа. Прилагаме и други мерки, като фонда за най-необлагодетелстваните лица. Той се вписва в целите на Европа 2020, както и в европейското полугодие. 631 000 души са участвали в програмата социално приобщаване по Европейския социален фонд. Над 20 милиона души пък са получили помощ по фонда за най-необлагодетелстваните лица. 39 000 тона храна са били раздадени по програми по този фонд през 2014 година. Съответната стойност се удвоила през 2015 година. Фондът бе създаден малко по-късно, тъй като първо трябваше да бъде прият необходимият законодателен акт. Сега виждаме, че по него се работи с все по-бързи темпове. По време на предходния програмен период данните от органите в държавите членки показват, че 35% от разходите се декларират по упро... вариантите за упростено деклариране. Искаме тази стойност да достигне 50%. Бавен бе темпът на прилагането на тези упростени варианти, тъй като държавите членки първо трябваше да сключат с нас споразумение. Трябваше да има споразумение между бенефициентите и отговарящите за управление на проектите. Сключването на това споразумение отне доста време, поради което някои държави членки не бяха особено ентусиазирани. Сега разполагаме с нови инструменти за плащания от Европейската комисия към държавите членки – тези инструменти имат стабилно правно основание по линията на делегирани актове. Вариантите за упростено деклариране на разходите се разработват по линията на делегирани актове. Това гарантира правна сигурност за държавите членки, тъй като делегираните актове се приемат от бюджетните органи. Тези органи отговарят и за надлежното изразходване на средствата. Опитваме се да разширим обхвата на тези делегирани актове. Предлагаме делегираните актове да се използват, за да се гарантира прилагането на готови модели за вариантите за упростено деклариране на разходите, които да могат да бъдат използвани от държавите членки, без да е необходимо предварително да подават заявление за включване в обхвата на делегираните актове. Така няма да има нужда да чакаме всяка държава членка да излезе с заявление – Така, според мен, по-широко ще се използват вариантите за упростено деклариране на разходите. Когато се реализират инициативи в размер до 500 000 евро, искаме задължителното използване на вариантите за упростено деклариране да е обект на по-нисък прак това ще се отрази добре на по-дребно мащабните проекти. Ще се намали броят на бюрократичните процедури, през които те трябва да преминат, за да получат финансиране. Има ли достатъчно гъвкавост по делегираните актове за увеличаване на трудовото възнаграждение? Да, предвидели сме такава гъвкавост. Попитахте, освен това, какво предприемаме, за да нямам преустановяване на плащанията. На първо място насърчаваме използването на вариантите за упростено деклариране на разходите. Госпожа Иванова посочи, че по тези плащания Сметната палата не е установила нито една грешка през изминалите 4 години, което показва, че системата за упростено деклариране работи добре. За да избегнем преустановяване на плащанията, постоянно си взаимодействаме с държавите членки, предоставяме им насоки, провеждаме обучителни семинари, така че държавите членки да разполагат с повече капацитет, администрацията им да работи по-добре и да се извършват по-добри одити по места. Така няма да се стига до положение, при което да сме принудени да направим финансови корекции или да преустановим плащанията. Имаше въпроси за финансовите инструменти, но мисля, че му отговорих, когато отговорих на въпроса на госпожа Дябалова. Финансовите инструменти работят добре в определени случаи, например, когато се отпускат кредити на микродружества или кредити за социално предприемачество. В такива случаи финансовите инструменти може да са много полезни, но в други случаи според нас от тях няма допълнителни ползи. С това мисля, че отговорих на всички ваши въпроси или поне на повечето въпроси. Ако съм пропуснала някой, то това е защото съм имала проблеми с записките си. Моля да ми обърнете внимание, ако не съм отговорила на някой въпрос. Председателката, благодаря, госпожо комисар. Мисля, че ще има още един кръг от отговори от ваша страна, защото сега ще дам думата на докладчика ни господин Целер, който със сигурност също ще ви зададе въпроси. Господин Целер. Äh, Благодаря, госпожо председател. Моля да ме извините, че закъснях за заседанието на нашата комисия. когато закъсняват самолети, това са форс-мажорни обстоятелства и полетът ни от Берлин имаше закъснение от час и половина, нямаше достатъчно таксита на летището, когато пристигнах. Така че това е, е причината на, за моето закъснение. Сега малко ми е трудно да се върна към началото на обсъждането. Аз разбира се имам няколко забележки. Първо, по-годишния доклад на Европейската сметна палата за 2015 година. Европейският социален фонд е част от глава 6 економическо, социално и териториално сближаване, заедно с Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд. От тези фондове бяха извършени плащания в обем на 28,8 милиарда евро през 2015 година. 12 цяло и още малко по социалния фонд 36% от целият бюджет на Европейския съюз. Това е значителна сума. Така че Европейската сметна палата е, подобрил, е проверила значителен обем. 44% засягат Европейския социален фонд. Всичко това на фона на обвинения от страна на Европейския парламент за загуба на прозрачност. И се питам дали не може следващата година всички разходи по тези фондове да бъдат преразпределени в рамките на тази глава. 5,2% е процентът на грешките. Това е свързано с нарушения, недопустими разходи и недопустими проекти, грешки в обществените поръчки и недопустими държавни помощи в рамките на Европейската социална политика или Европейския социален фонд, както каза комисията, има процент грешки между 3 и 3,6%. Това е малко под средният процент на бюджетни грешки, но въпреки това отвъд прага на същественост на грешките. Националните органи имат достатъчно информация, за да открият и да отстранят грешките преди да се предаде документацията на комисията и ако това би направено, би било направено, този процент грешки щеше да спадне с 2,4%. Освен това, Европейската сметна палата е установила, че грешките са допуснати на а, ниво дитиращи органи а, и те възлизат общо на 0,6% от установените грешки. А, по отношение на а, грешките допуснати от междинните звена, звена, може ли комисията да положи процента на грешките и каква е ролята на финансовите инструменти при осъществяването на европейската социална политика, за която вече стана въпрос. Комисията е на мнение, че в рамките на междинния доклад за програмния период е предложила достатъчно информация за за а, извършените разходи предлага се изготвянето на по-многогодишна финансова перспектива за потока на паричните средства за 7 до 10 години. А, социал... Социалната политика е само една от а, областите, в които се предприема действия за постигането на целите на Европейския съюз тук не става въпрос само за постигане на економически предимства, а за отстраняване на бедността. Засегнати са 122 милиона жители на Европейския съюз. Няма да се спирам отделно на всички цифри, които се споменават. През октомври 2015 година Комисията публикува докладът за подходящото ниво на пенсиите. Тук всички сме на мнение, че хора, които са работили цял живот, трябва да могат спокойно да живеят от своите пенсии. А в годишният обзор на растежа комисията споменава своята четвърта цел повишаване на пригодността на трудовия пазар на работната ръка и а, значението на мерките, свързани с повишаване на квалификацията и а, пакта за създаване на повече младежка заетост. Комисията прие докладите на държавите членки. 86 милиарда се предвиждат за мерки за повишаване на квалификацията в държавите членки. Те са определили компетентните органи. Малките и средни предприятия са получили достъп до 500 милиарда евро за, в рамките на Европейската програма Европейският инвестиционен фонд под управлението на Европейската инвестиционна банка предоставя тези средства. Въпросът е как се приема този нов финансов инструмент и каква е сумата изплатена на крайните бенефициенти. Генерална дирекция заетост също споменава специфичните препоръки към държавите членки в рамките на европейското полугодие. И в решението за освобождаване на отговорност от 28 април парламентът призвава комисията да публикува всички специфични препоръки към държавите, които тя е отправила към държавите членки. Комисията ще се застъпи ли за изпълнението на това искане на парламента, защото до сега не виждаме конкретен резултат. На 8 април 2016 година имаше 5 държави членки, които не бяха приключили а, отчитането на всички програми за а, и не бяха назвали всички програми за периода 2014-2020 година, особено в областта на младежката заетост. Има държави като Германия, Франция, Италия и Испания, които две години след началото на програмата нямат определени проекти. Как комисията реагира на това обстоятелство? Генералният директор споменал някои а, съмнения в а, своя доклад, като например а, федералната провинция Бремен а, не е предала отчети за контрола а, в рамките на борбата срещу дискриминацията имаше а, проблеми с а, а, отчета в страната на баските. Също така има нарушения в Френска Гвиана, например. Няма никакви одити, а, така изглежда в Унгария и Италия. А, системите за контрол и за управление а, не са ефективни а, и в други държави контролните органи не изпълняват своите задължения. А как комисията си, по, си обяснява тези обстоятелства и какви мерки предприема? През 2015 година имаше финансови корекции а, за периода 95-99 година а, в а, обем на 560 милиона. А, в периода 2000-2006 година корекциите са почти 2 милиарда. Тези финансови периоди а, са били преди 10-20 години. А, как комисията си обяснява това обстоятелство? А, по отношение на застрашените от бедност части от населението, комисията ни представя цифри за участници в семинари. Това не означава нищо за устойчивостта на тези мерки. А, какви мерки предприема комисията, за да осигури устойчивостта на помощта си? А, отчитането на разходите а, е, представлява нещо като универсална рецепта. А, не знам защо комисията смята, че 2020 година а, очаква по-висок процент от сегашните 20% използване на опростената възможност за деклариране на разходи. А, в Германия, например, в град Шверин, имат съмнения относно този, това отчитане на разходите от правно естество. Това се отразява на системното, систематичното отчитане на грешките. Как ще отговори комисията на тези съмненията? програмата Арахне е създадена от Комисията за разкриването на нарушения, свързани с възлагането на обществени поръчки. Шест държави членки отхвърлят изпълняването на тази програма. Какво прави Комисията, за да ги убеди те да я прилагат? В финансовия период 2007-2013 година комисията не е предприела нетни финансови корекции. И за това искам да помоля комисията за периода 2014-2020 година да използва този документ а, и да докладва за това в а, рамките на освобождаването от отговорност за 2016 година. А, много държави членки, 10 на брой, са застрашени от това, че 2017 година през месец март ще те загубят средства в размер на 1,7 милиарда. Комисията ще инвестира ли повторно тази сума и какви са нейните намерения? Какво ще направи тя с тези средства? Ще прескоча някои въпроси, които съм си записал, защото госпожа комисарят вече отговори на тях. Въпрос 43. А, за действието на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията има само 6 държави, които са подали проекти. А, и защо Италия не е успяла в усилията си да интегрира работници на пазара на труда? А, инициативата за младежка заетост. Към ноември 2016 година 230 хиляди младежи трябваше да са участвали в тази програма. 18 от 22 държави членки са предприели конкретни дейности в рамките на тази програма. Някои от по-големите държави членки а, са реализирали стъпки в тази програма и това са държавите, които а, не много използват а, тази програма. са реализирали по-голям брой младежи участници в действия по тази програма. Към края на 2015 година само 5% от бенефициентите са получили плащания. Какви са изводите на комисията? Как си представя тя положението в края на 2016 година? Има ли по-висок процент средства, така както те са били а, заделени и обвързани с договори, именно 20%, а, как си обяснява тази тя разликата между 20% заделени средства и 5% изплатени средства? Толкова за сега от мен. Благодаря. Uh, thank you very much, uh, madam... Благодаря, госпожо комисар. Ще ви дам думата отново. Имаше много въпроси. Така че ви давам възможност да отговорите на въпросите на докладчика и след това ще дам възможност и на госпожа Иванова да направи коментар. Благодаря много, госпожо председател. Записала съм си много въпроси, но голяма част от тях са отправени към сметната палата. Така че сега гледам кои са отправени към мен лично. За бедността първо. On poverty, uh, first of all, uh, let me say there that uh, we have already Uh, spoken about this. Uh, Вече се занимахме с тази тема. Много е трудно да се измери точно как влияят нашите мерки за намаляване на бедността по непосредствен начин. Така че тук основни индикатори са начините по които са използвани средствата но има някои обещаващи резултати, защото вече става ясно, че бедността намалява. Преди няколко години тя беше на ниво 25%, след това а, за периода 2009, 2012 11, сега спада 119 милиона души са хората застрашени от бедност. Един от десет има а, опасност да бъде застрашен от а, липса на стабилна работа, един от 6 а, от а, проблеми с приходите един от 12 от сериозна а, бедност. Нашата политика обаче според нас помага, защото е един от основните елементи на дейността за, за предостановяване, за елиминиране на бедността е свързана с предоставяне на хората на достъп до пазара на труда. В Европейския социален фонд вече имаме някои резултати. Даваме на хората повече възможности или да получат възможности за работа или за образование. Също така подкрепяме материално на благодетелстваните. Двадесет и два милиона души по програмата ФЕРТ са били вече достигнати 489 489 тона храни са раздадени по тази програма за предоставяне на храни. По пенсиите. много важен е този въпрос. Много ниски са пенсиите на някои хора. Всъщност голяма част от бедността е сред пенсионерите. Сред хора, получаващи пенсии, които са твърде ниски обаче. И обръщам особено внимание на устойчивостта на пенсиите, защото знаете какви са демократи демографските развития, хората навлизат по-късно на пазара на труда, пък на труда, а пък в последните години има по-ранно пенсиониране, т.е. периода на активна трудова дейност е по-кратък. Също време на хората живеят по-дълго, т.е. период на изплащане на пенсии е по-дълъг. Настояхме държавите членки да въведат съответните корекции. И предвиждаме така да се развият нещата до 2050 година, че да няма проблеми с устойчивостта. Също времено европейското полугодие е все по-насочено към социалните въпроси и все повече обръща внимание на това до каква степен пенсиите са адекватни. Хората искат да си запазят жизнения стандарт от по-рано. не е достатъчно точно само да имат пенсия, трябва да се види точно каква е тази пенсия. И това е елемент, който включваме в годишния преглед на растежа. И така, това е един основен елемент от социалните фактори, които се вземат предвид в, в европейското полугодие. Европейския алианс за стажовете и пакта за младеща, какви са резултатите от тях ми? Аз лично съм доволна от постигнатите резултати. Върнах се към служителите на комисията и е, им казах, е, не е необходимо от, да има нови инструменти, разполагаме с достатъчно добри инструменти по-настоящем, просто трябва да се мотивират хората на място, за да се възползват от тези възможности. Европейският алианс е изключително полезен тук, както и Европейският плат за, пакт за младите. Предприятията се мотивират едно от друго да действат. Те работят в контекста на своята верига за доставки – и няколко стотин хиляди нови места за стажове са били заявени. Що се отнася до гаранцията за младите, 14 милиона души са били регистрирани по тази програма. 9 милиона са получили някаква оферта. Или заетост, или допълнително обучение или образование, или място а, като стъжант, или обучаем. И 6 месеца по-късно достатъчно добър процент от тях продължават да запазват добра позиция. Сега, за стратегическите инвестиции. Нека да проверим връзката между Фонда за структурни инвестиции и инвестициите в човешки капитал показва, че е възможно да се инвестират средства от ЕФСИ в човешкия капитал и предприемачите могат да изискат да се задейства, задейства средства от ЕФСИ и други елементи от социалната економика и социалните фондове могат да се използват, е, но целта е да има инвестиции и в човешки капитал, и в научно-развойна дейност. Това обаче се задейства сравнително бавно, защото като цяло е, има малки проекти, а пък преди това трябва да се изградят платформите, които да дават достъп до тези инструменти за финансиране. Какви са оценките ни за бъдещето на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Ами, 1 милион и 300 хиляди нови работни места по наши разчети, а пък по разчетите на Международната организация по труда те могат да са дори до едно 1 милион и 800 хиляди. Така че да се надяваме резултатите да са възможно най-добри. Ще видим какви са те. в бъдеще. Органите за изпълнение на проекти по програмата, това беше проблем. Преди да бъдат определени съответните органи, които отговарят за разпределението на средствата, държавите членки не могат да получат възстановяване на сумите. Това е проблем, защото има проекти, които вървят, но не могат да получат възстановяване. Защото държавите членки имат право да провеждат ам, търгове, да искат а, да е, правят обяви и да задействат проекти, още преди да са определени съответните органи. Имаме списъци държава по държава, има много държави членки, в които тези органи са е, определени на 100%, обаче има други страни, в които процентът е 0 или 24 или 48, средно 64% от тези органи са определени. Настояваме на държавите, пред държавите членки да довършат работата, но по някой път трябва да се изчака. Сега за опростените методи за деклариране на разходите. Защо имаше забавяне? Първо имаше недостатъчна правна сигурност. Първо, държавите членки искаха, ако прилагат такива методи, да са 100% сигурни, че няма какъвто и да било риск за тях. Знаем, че а, нивата на грешка при опростените възможности за деклариране на разходите – са много по-низки, нещо, което освобождава значителни административни ресурси за а, приложение на програмите. Как се прави това? Ами един от най-добрите инструменти, с които разполагаме, са актовете по делегиране, където има формули за такива възможности за простено деклариране на разходите. И това са общности, договорени и а, с законодателите, с бюджетните власти. Нещо, което създава съответната правна сигурност. И възнамеряваме за бъдеще да използваме актовете по делегация още по-широко. До сега държавите членки трябваше да изискат изрично да бъдат включени в даден такъв акт по делегация. А сега предлагаме автоматично комисията да разработва определени формули в, дадени, е, в определени актове по делегация, които да могат да се ползват от всички държави членки – без те да са се включили изрично или да са били включени изрично в съответния акт по делегация. Това ще даде много по-добра правна сигурност на всички държави членки. Разработваме и определени такива възможности за простено деклариране на разходите, които да са модели за различни ситуации, които директно да могат да се използват от държавите членки за да не трябва сами да си разработват собствен модел. Така ще станат тези възможности още по-привлекателни. Сега за Рахне. Нашата небезизвестна мрежа. Нейната цел е да се избегнат измамите, особено там, където става дума за обществени поръчки. Защо обаче тази програма не действа в някои държави членки? Ми поради съображение за защита на данните. Има държави членки, които заявяват, че не искат да участват в тази програма заради защитата на данните и ние нямаме възможност да ги задължим да прилагат тази система, ако тя противоречи на тяхното право. Финансовите корекции за 2017 година казахте, че има опасност от 1,2 милиарда евро а, освобождаване на плащане. Какво означава това? Тези средства не са използвани и се връщат. Връщат се обратно към европейските фондове, към европейски бюджет и ако има излишък по бюджета, отиват обратно към държавите членки. За 2017 година обаче все още се надяваме, че държавите членки ще е, изготвят документи, така че да може да се премахнат някои корекции и да не се стигне до връщане на средства към бюджет. И обратно към държавите членки. И още един въпрос. Какви са действията на комисията за избягване на измамите при обществените поръчки. През 2013 година имаше план за действие за по-нататъчно подобряване на мерките за обществените поръчки в държавите членки. Има допълнителни мерки за предотвратяване на измами и също усилия за изграждане на капацитет – защото просто в много държави членки няма достатъчно административен капацитет за справяне с правилата за обществените поръчки. Дадени са много добри примери за добри практики. Повече от 50 примера за добри практики има. Държавите членки се учат една от друга. В сътрудничество с Transparency International се работи по 17 мерки за добросъвестност. Има обмен на добри практики по всички теми. Има и два пилотни проекта, които разработваме сътрудничество с ОИСР и се дава подкрепа на България и Словакия за тяхно приложение за план, на плана на действие за обществените поръчки. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с правната рамка за фондовете за 2014-2020 година. Това беше введено към, като допълнително условие екс анте. Надявам се, че съм отговорила с това на въпросите на докладчика. Благодаря, госпожа комисар. Имаме само две минути. И за една минута давам думата на госпожа Иванов, за да отговори на въпросите данни на Сметната палата и след това една минута за заключение на докладчика. Госпожа Иванов, заповядайте. Благодаря. Да, действително виждам, че няма време. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка, но също времено да отговоря на всички въпроси и на докладчика. Първият въпрос. Нивата на грешка от 3 до 3,6%. Това са оценките на комисията. Възоснова на нашата оценка за различен период от време можем да кажем, че за 44-те сделки по социалния фонд, които сме аудитирали тази година, не можем да е, стигнем до твърдо заключение за нивата на грешка за тази година. Само можем да кажем, че са близо 14% от, цяло, от общите 5,2% за тази година. Така че това е речет на комисията. Зададох въпрос за основните източници на грешката. За Европейски социален фонд основният е, източник на грешки са недопустимите разходи, 44 са аудитираните транзакции, там не сме установили грешки свързани с държавна помощ или недопустими проекти. Основните грешки включват е, основно липса на съществени подкрепящи инструменти и липса на финансови инструменти. Не сме оценявали финансови инструменти по Европейския социален фонд тази година. Сега показват на господин Пирински много важен въпрос, споменати от докладчика. Е, в края на тази седмица, в четвъртък, ще имаме още една възможност да обсъдим темата. Това е важно тема за нас. Изготвихме специален доклад наскоро. Имаше конференция на високо равнище в Люксембург преди няколко седмици. Става дума за проблемите, които господин Пирински спомена, нещата, на които обръщаме специално внимание в нашия доклад, така че ще имаме възможност да обсъдим всички тези теми в подробности. Благодаря, госпожо Иванова, господин Зелер. Целер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, благодаря ви и за отговорите. Благодаря и на госпожа Иванова за отговорите от името на Сметната палата. Има още някои детайли, по които бих искал да ми дадете конкретен отговор. Посочих редица държави, които цитира и ресорната генерална дирекция. Става дума за държави, които не се справят достатъчно добре с предаването на доклади за резултатите от проверките. Бих искал да ми отговорите в писмена форма на този въпрос. Зададох въпрос и за това какъв е размерът на плащанията по Европейската инициатива за заетост. 28% от средствата са заделени за поети ангажименти. Едва 5% обаче от средствата са били използвани за плащания. Като се има предвид колко е наболял проблемът с младежката безработица, се надявам че тази година ще могат да се реализират проектите, че ще се повиши размерът на плащанията по тях. Ако може да ми дадете отговор на този въпрос, наистина бих се радвал. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар, че ни отделихте от времето си днес. Благодаря ви за проявеното търпение. Отговорихте на всички много обстойни въпроси, които ви зададохте ме. Предварително ви благодаря на вас и на вашия екип за отговорите в писмена форма, които ще ни дадете. Тези отговори винаги са ни много полезни. Ще получите някои допълнителни въпроси от нашия докладчик и от докладчиците в Сянка. Благодаря ви още веднъж. Благодаря и на мадам Иванова. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Председателката. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 5. Предстои да изслушаме кандидата за член на Европейската сметна палата от Естония, господин Парц. Господин Парц, добре дошъл на нашето заседание. Процедурата е ясна. Ще ви дадем думата за уводни думи за около 5 минути. След това в продължение на 40 минути ще можем да ви задаваме въпроси. Първи ще отправи към вас въпроси нашия докладчик, господин Барт Стас. Господин Барт, добре дошъл, имате думата. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. За мен е чест днес да съм сред вас. Чест е да ви призова да подкрепите моята кандидатура за член на Сметната палата. През, 2000... през 1998 година бях назначен за главен аудитор на Естония. Станах министър-председател на Естония на 1 май 2004, деня в който се присъединихме към Европейския съюз. Заемал съм висши длъжности в държавната администрация, бил съм министър. В продължение на повече от 25 години работя за възстановяването на демократичните структури, на свободата, като част от естонската държавност. За мен винаги е било чест да съм част от този исторически процес. За мен избирането ми за член на Европейската сметна палата би било не просто поредният етап от кариерата ми. Ако бъда избран за член на палатата, ще мога да постигна едновременно две цели, към които винаги съм се стремил в професионалния си живот. Първо, добро функциониране на държавата, включително и на публичните финанси. И второ, укрепване на Европейския съюз. Структура, в която независимите държави трябва да си сътрудничат през 21 век. Ако одобрите моята кандидатура за член на палатата, аз ще продължа да работя за постигането на тези две цели. Ще продължа да изпълнявам задълженията си като усилено работещ аудитор и убеден европеец. Назначаването ми за член на палатата лично за мен ще е възможност да допринеса за работата на ниво Европейски съюз в един критичен за съюза момент. При работата с справене с предизвикателствата и проблемите ще работя като истински естонец, т.е. ще запазя спокойствие, ще прилагам възможно най-високи стандарти, ще проявя и северноевропейски ентусиазъм. В рамките на своите мандати и правомощия всички ние сме изправени пред едно общо предизвикателство, а именно отново да извоюваме доверието на европейските граждани. Като член на Европейския парламент знам колко е тежка отговорността, която се пада на вас като пряко избрани представители на гражданите. Като аудитор пък знам колко е важно доброто финансово управление за доверието, с което се ползва всяка една политическа инициатива. Знам колко е важно изпълнителната власт наистина да е подотчетна. Към момента, както знаете, под 50% от европейците гласуват доверие на Европейския съюз или гледат на него положително. Това предизвикателство е нещо, с което не може да се справим по-отделно. Всеки трябва да изиграе своята роля качеството си на европейски аудитор ще гарантирам надлежното разходване на европейските средства. Това е абсолютно необходима предпоставка за извоюването на доверието на гражданите към всяка наша инициатива. При всички положения на ниво сметна палата, работата й трябва да придобие по-голяма видимост. Освен това, трябва да се постигне нов баланс между одита на изпълнението и одита на резултатите. Освен това, палатата трябва по-активно да си сътрудничи с държавите членки. Нещо повече. В отговорите, които дадох на въпросите ви, излагаме някои конкретни решения за справянето с тези предизвикателства. Изискванията за независимост, които съпътстват функцията на член на Сметната палата. По тези изисквания мога да кажа, че в момента нямам конфликт на интереси. Няма да съм изправен пред такива конфликти и в бъдеще, тъй като ще изпълнявам единствено и само функциите си на член на Сметната палата. Благодаря ви. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Председателката, благодаря. Благодаря ви, че бяхте кратък. Господин Барт Стас. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Приветствам с добре дошъл кандидата от Естония. Кандидатирате се за член на Европейската сметна палата от името на Естония. Вече сме имали възможност да разговаряме с вас. Сигурен съм, че сте разговарял с немалко членове на нашата комисия. Когато аз разговарях с вас, ви казах, че тук в Европейския парламент има проблем. Че според Европейския парламент има проблем във връзка с уравновесеното представяне на половете в Сметната палата. Естония излъчи за свой кандидат мъж. Това по никакъв начин няма да промени съотношението на половете в Сметната палата. Не мога да изискам от вас да смените пола си, естествено, но Искам още веднъж да се възползвам от възможността открито да призова държавите членки при излъчването на кандидати в бъдеще да вземат предвид важността на уравновесеното представяне на половете. По време на предварителния ни разговор отчетохме вашия опит, както и вашата етичност. Взехме предвид и някои други въпроси. които възникнаха наскоро към нас, бяха отправени писма, отнасящи се до някои членове на Естонския парламент, представители на опозицията. Мисля, че би било добре открито да разискаме тези въпроси. В миналото сте проявявал подобна откритост. Това според мен е един добър подход. Имате богат опит в миналото сте бил министър-председател на страната си, бил сте и министър. Ще се спра по-конкретно върху отговора ви на въпрос номер 4 Въпросът се отнася до това дали в качеството си на министър или министър-председател сте бил освобождаван от отговорност от естонския парламент. В отговора си на този въпрос заявявате, че в естонския парламент се прилага по-различна процедура, но всъщност не отговаряте пряко на въпроса. За това бих искал да знам дали в качеството си на министър или министър-председател някога вие сте бил освобождаван от отговорност по процедурата, предвидена за целта в Естония. Вторият ми въпрос се отнася до някои явни проблеми в Естония, свързани с две дружества. В отговора си на този въпрос заявявате, че при изпълнението на всичките си функции в миналото сте проявявал нулева търпимост към каквото и да е използване не по предназначение на публични средства, на средства от държавния бюджет. В отговора си изтъквате също, че превенцията е също толкова важна, колкото и ефективния контрол. Съгласен съм с вас, но имам два въпроса. Първият е свързан с въздушния превозвач Estonia Airlines. Европейската комисия взе решение по отношение на това дружество, в което постанови, че му е била предоставена незаконосъобразно държавна помощ. Бихте ли ни дал по-подробна информация по този въпрос? Съгласен ли сте с комисията, че в случая незаконосъобразно е била предоставена държавна помощ на Естония Ер? Естония Ер в един момент преустанови дейността си, но в същия този ден, в който преустанови дейността си, започна работа под друго име. Имаше информация, която стана публично. Достояние бе предоставена и на нашата комисия. Бихте ли ни дали по-подробна информация по този въпрос? Въпрос за друго дружество ЕАС. Дейността му е спадала към ресора на Министерството на економиката. това дружество е предоставило подкрепа на естонския президент. Бихте ли ни дал повече информация и по този въпрос? Аз лично смятам, че президентът на една държава, независимо за коя държава става дума, не би трябвало да бъде третиран по-различно от редовите граждани. Бихте ли ни дал повече информация за случилото се? Бихте ли могъл да разсеете някой от съмненията по този въпрос? Мисля, че ако получим тази информация, ще можем да дадем и безпристрастна оценка на кандидатурата ви. Господин Парц, благодаря господин Стас, благодаря и за срещата, която проведохме преди няколко седмици. Благодаря ви и за въпросите, на които ще отговоря с удоволствие. Първо, неуравновесеното представяне на половете в Сметната палата. Напълно съм съгласен с вас. Съгласен съм и, че не мога да си променя пола, нямам такива намерения. Uh, uh was... Нека ви припомня, че на времето, когато бях министър-председател, през 2004 година излъчихме първия си кандидат за член на Сметната палата. По-късно пък удължихме мандата на същия този член. Тогава бях министър. Сега този бивш член на Европейската сметна палата е нашият президент. Става дума за жена. В сметната палата има дисбаланс по отношение на представенето на половете. Готов съм да проуча въпроса. Искам да знам защо в тази институция работят на високо ниво по-малко жени. Опитът ми от миналото показва, че институциите, в които има по-равновесено представене на половете, работят по-ефикасно, в по-голяма степен са готови да се изправят пред предизвикателствата. Така че съм готов да работя по въпрос. По втория ви въпрос, а именно процедурата за освобождаване от отговорност. Не е предвидена процедура, по която парламентът ежегодно да освобождава правителството от бюджетна отговорност. Имам предвид Естония. Нашата процедура е много по-малко строга в сравнение с тази, която се прилага от Европейския съюз. Според мен системата в Естония може да бъде променена, може да бъде възприета общоевропейската система, която според мен в много отношения е много по-добра. В Естония министър-председателят или министърът излиза с ежегоден доклад за резултатите. Парламентът от своя страна просто приема този доклад след като се запознае с становището на главния аудитор. Системата е съвършенно различна. Ако някой иска да гласува доверие или недоверие на даден министър-председател или министър, то за мен това не е процедура по освобождаване от отговорност. През 2011 година, например, парламентът ми гласува доверие по някои въпроси от областта на енергетиката. Но в случая не ставаше дума за освобождаване от отговорност. Процедурата е съвършенно различна. Говорихте за нулева търпимост по отношение на корупцията, както и за предотвратяване на корупцията. Напълно съм съгласен с вас. Работил съм в тази област в продължение на много години. Много е важно, според мен, да имаме един напълно прозрачен, добре функциониращ публичен сектор. Това е важно за която и да е държава. Всички от тези държави по света, които са изправени пред сериозни проблеми, са държави, където на ниво управление има корупция, където няма прозрачност. Корупцията е явление, на което винаги трябва да обръщаме много сериозно внимание. Трябва винаги да работим за предотвратяването на подобни практики. По някои въпроси, по които се водиха много оживени дискусии в Естония, вероятно и тук в Европейския съюз. Първо, по въпроса за въздушния превозвач – какво предприе правителството през 2010 и 2011? То взе решение да влее капитал в бюджета на дружеството на базата на принципите за инвестиране в пазарната економика, както и съобразно бизнес плана, представен от дружеството. Този бизнес план бе изготвен заедно с реномирани консултантски дружества от областта на въздухоплаването в Европа. Правителството влезе в ролята на частен инвеститор. Този бизнес план бе амбициозен, но реалистичен. Понякога обаче може да има разминавания между плановете и реалността. Към момента, за съжаление, дружеството не бе изцяло в състояние да реализира бизнес плана си. Отново се стигна до проблеми. Дружеството изиска от държавата да предприеме мерки за преструктуриране, съгласно разпоредбите за държавна помощ за изпаднали в затруднение дружество. Започнахме тези действия през 2012 година. Целият процес отне почти 3 години. Коалиционното правителство подаде оставка през 2014 година. А решението на комисията бе взето почти година по-късно. Комисията тогава постанови, че някои от решенията, взети от нашето правителство, не са в съответствие с правилата за държавната помощ. Напълно разбирам аргументите на комисията, но трябва да се разгледат и аргументите на правителството. Понякога може да има разминаване между оценката преди началото на работата по плана и оценката направена три години по-късно. Тогава правителството взе решение да не атакува решението на комисията бе взето решение да се учреди едно ново дружество, която продължава своята дейност и до днес. Аз имам своето лично мнение за решението на комисията. Не съм обаче юрист. Затова и не мога да кажа дали е следвало да се приеме едното или другото решение. през 2010 и 2011 година, когато взехме своето решение, разгледахме положението, в което се намират други въздушни превозвачи в Европа. Решението от есента на 2015 година пък бе, по-различно от оценката, която дадохме ние през 2011 година. През 2015 комисията постанови, че ситуацията с естонския въздушен превозвач е била безпредседентна. Enterprise Estonia. Следващият ви въпрос. Става дума за агенция, която от части отговаря за иновации, подпомагане на износа, туризма и ред други области в Естония. Тази агенция е и сертифициращ орган, разполагащ с правомощия за реализиране на инициативи по европейските фондове, най-вече социалния и кохезионния фонд. Аз лично не съм играл никаква роля по този случай, отнасящ се до бивш наш президент, президента Илвас. Затова и никак не би ми било лесно да дам оценка от правна или морална гледна точка. Нека само повторя онова, което казах пред естонския парламент. Той също проведе разисквания по този въпрос, който бе тогава в център на общественото внимание. Заявих тогава пред Естонския парламент, че министрите нямат никакво право да се месят в решенията на тази агенция. Трябва да се прави много ясна разлика между политическото ниво и работата на тази агенция на професионално ниво при използването на европейски фондове. Отговорихте на всички въпроси. Добре, господин Штеховски. Thank you, uh, благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че въпросът за а, представенето на половете беше решен а, така, по, по този начин. Няма да сменяте полове си и благодаря на Барт за въпроса си. Винаги става така. Имам шест кратки отговора. Никога не одобряваме някого прекалено лесно като член на Европейската сметна палата. Казахте, че сте изпълнявали висши длъжности а, във вашата държава през последните 10 години. Моля ви, убедете ни, че можете да бъдете независим член на Европейската сметна палата. Вторият ми въпрос. Как Европейската сметна палата трябва да разработи своите системи за одит на резултатите и одит на процесите? Третият ми въпрос. В Вашата кампания бюджет и резултати говорихте за нуждата да се обърне повече внимание на унася страна от бюджета, която има отношение към резултатите. Как европейският бюджет може да бъде по-добре ориентиран към резултатите? Какво може да се направи, за да се подобри подобрят взаимоотношенията между Европейската сметна палата и държавите членки на Европейския съюз. Как Европейската сметна палата може да бъде по-полезна, по-видима за Европейския съюз? И последният ми въпрос. Можете ли да назовете някои от последните доклади на Европейската сметна палата, който сте прочели. Кое в последните доклади на Европейската сметна палата бихте искали да продължите и да възприемате в собствената си практика като член на Европейската сметна палата? Благодаря. Председателят, сега давам думата на други колеги, Колегата Питър Трап ме помоли за думата. Благодаря. Аз също ви приветствам с добре дошъл на заседанието на нашата комисия. Благодаря за изчерпателните ви отговори. Ще се върна на въпросът, свързан с процедурата по освобождаване от отговорност. Доколкото разбрах, аудитиращите институции а, се произнасят по изпълнението на бюджета. А, и след това този доклад се приема от а, парламента. А, аудит аудитиращите органи а, и техния доклад а, прияти или са били от а, парламента на Естония или не? Благодаря колегата Аят. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл господин Парц на заседанието на нашата комисия. Колегите ми зададоха много интересни въпроси. Аз ще добавя към тях моят собствен. По отношение на равният брой представители на двата пола в институциите. Действително има прекалено малко жени – предложих преди известно време, държавите членките ни предлагат по един мъж и една жена за всеки пост, за който става въпрос, като възможност да приемам повече жени, които да работят в европейските институции и органи. В естонската, е, естонското правителство коалициите се промениха, имаше вълнение. Когато вие бяхте номиниран за член на Европейската сметна палата, Знаете, че членовете на Европейската сметна палата са политици, други са аудитори, други са представители на академичните среди, теоретици. Вие имате дълга и разнообразна кариера – как ви гледате на бъдещата си длъжност като член на Европейската сметна палата? Като политик или като аудитор? По-нататък ще спомена агенцията за при, на агенцията за приватизация. Говорих за прехода след разпадането на Съветския съюз и подготовката за присъединяването към Европейския съюз. Вие бяхте член на комисия, която обединяваше 25 големи компании, авиолинии, железопътни компании. Спомняте ли си ситуация на конфликт на интереси и как сте избягвали тази опасност? А, от началото на създаването на агенцията на приватизация, а, последващата ви длъжност на министър, от а, вашата автобиография разбираме, че вие сте а, член на политическа партия, РС Публика. Вие сте били а, член на а, управителните органи на съответната партия. А, искам да попитам какви са вашите взаимоотношения с тази партия към сегашния момент. Смятате ли да продължите своите взаимоотношения с оглед на изискването за независимост към членовете, бъдещите членове на Европейската сметна палата. Благодаря и аз искам да поздравя с добре дошъл господин Непарт. Моите колеги казаха, че вашата роля при промяната на а, Естония, на системите е впечатляваща. А, аз разбирам това, билики самата аз източна европейка. А, ако се върнете към тези години, бите ли променили някои от решенията си и ако да, кои? А, имам предвид преходният период в, в Естония. Впечатляващи бяха множеството чужди инвестиции в енергетиката на Естония. Дали тези инвестиции са били мъдри от сегашна гледна точка, от финансова гледна точка и дали надлежно сте проверили надежността на инвеститорите, защото това често е проблем в променящите се економики? Не мога да не спомена и някои слухове в естонските медии, а, свързани с а, а, Enterprise Естония а, и свързан с управлението на фондовете. А господин Илвас, бившият министр-председател на Естония, също се а, а, е обект на съмнение. Не ми стана ясно каква е вашата лична позиция по а, тези проблеми и доколко те са били ваше, а, ваше достояние, дали е имало някакви съдебни действия. Можете ли да ни обясните малко повече за тази ситуация? И накрая последният ни философски въпрос, който задаваме на всеки кандидат за аудитор. Кого а, мислите? Кого бихте а, искали да видите като а, аудитор? Дали искате да видите специалист с опит като аудитор или по-скоро опитен политик а, с, с богат опит в политиката? И колегата Таран, последния в моя списък. Аз съм единственият, който познава господин Парц от почти 30 години. Не само от, а, в положителна светлина, а и във връзка с а, някои проблеми. А, споменахте а, е, е инвестициите в естонската, инвести... в е, естонската енергетика, направени от естонска голяма а, компания. А, също така инвестициите в а, а, естонските авиолинии не завърши добре, а именно завърши с банкрута на компанията. А, въпреки това, вие сте били не само главен аудитор, а сте били и а, много умел политик а, и умел сте лавирали а, между различни политически коалиции. А смятате ли, че а, Сметната палата на Европейския съюз би трябвало да се състои от бивши а, а, политици или действително от а, опитни аудитори? В Европейският съюз всяка държава членка има право да а, направи до пет номинации а, за сметната палата. Смятате ли, че една заплата на член на сметната палата от 20 000 евро месечно е подходяща при положение, че средната месечна заплата в Естония е 1100 евро. И ако цитираме Макс Вебер, не смятате ли, че изпълняващите тази длъжност трябва да се ръководят от етика и отговорност или просто трябва да преследват вашата кариера? Председателката. Какво можете да отговорите сега вие на тези въпроси? Вие нямате е, никакво влияние върху заплатите и тяхното ниво в вашата родина. Но въпреки това давам ви думата. Записал съм си 18 въпроса. С колко време разполагам, за да им отговоря? тази, а, това разискване ми харесва, искам да отговоря на всички тях. Ще се опитам да отговоря на въпросите по реда на тяхното задаване. Съжалявам, ако изпусна някой. Разбирате, разбира се, че можете да ми припомните. Ще ще започнем с въпроса, свързан с независимостта, зададен от колегата от тази страна на залата и, или въпроса кой според мен трябва да бъде член на Европейската сметна палата? Дали специалист-аудитор или лош в кавички политик? Мога да отговоря, че аз съм и едното и другото. През 1998 година започнахме много сериозни реформи, не само на националните аудитиращи институции в Естония, а и цялата система на управление и отчетност. Като аудитор бях обучаван много сериозно в управлението на одитна институция, която да спазва и да отговаря на изискванията на международните стандарти за одит. Тогава започнахме да мислим за културата на постигане на резултати в одита. И когато говорим за публично управление, економика, ефективност, ще ви припомня, че нашият офис в Естония, одитните служби, сметната палата има 100 сътрудника – а, ще кажа няколко думи за моят личен опит. Аз се опитах да използвам собствения си опит. А, говорил съм а, и съм а, общувал а, с а, най-добрите специалисти а, от аудитиращи а, институции в а, Холандия, а, например. А, и тогава беше важно не само да се разберат основите на процеса на одит, а и да участваме а, в. А, различни а, одити, да правим оценка на риска, а, да работим на ниво, на базисно ниво. Самият аз нямам никакви писмени доказателства за квалификацията си като аудитор, но съм готов да мина още едно обучение за позицията си на аудитор в Европейската сметна палата. По отношение на политиците, един министр-председател, един министр също трябва да отговаря за своите управленчески решения или за препоръките, които дава. А по отношение на независимостта ми, а, аз съм бил действително член на управителния съвет на Агенцията за приватизация а, и съм ръководил заседания на, а, а, на акционерите. Ако разгледате моята кариера, а, почти а, цялата ми кариера е в публичния сектор – 25 години от нея и винаги съм поставил обществения интерес на първо място. И за това не виждам конфликт на интереси. Имаше въпрос за опита и а, дали бих взел а, различни решения, дали бих променил решенията си. Разбира се, че няма идеални а, решения идеални лица. Един аудитор също трябва да е наясно, че е по-добре да има някакви решения, отколкото да няма изобщо решение. Но трябва да се а, извлекат съответните полуки от а, а, неподходящи решения и да се избегнат за бъдеще грешки. Разбира се, че моите критици са прави, и а, всяка ситуация може да се промени. Но ако разгледаме опита от действителността, а, трябва да отчетем, че има тези две страни. По вашия въпрос, как а, трябва да се развият системите за аудитиране на Европейската сметна палата, одита на съответствието е, и одита на резултатите. А също така свързан, това е свързано с насочеността на европейския бюджет към резултатите. Аз мисля, че всички видове одит са важни, просто трябва да бъде запазено качеството на одита. Одитът трябва да бъде извършен в съответствие с изискванията. А, виждам два стратегически въпроса. Когато виждам как се извършва финансовия доклад и доклада за съответствие, то методологията, използвана от Европейската сметна палата, е палата е единствена по рода си. Казвам това възоснова на познанията си за системите за одит в различни държави членки в световен мащаб. Смятам, че през 2014 година беше приета много важна резолюция за бъдещата роля на Сметната палата и че а, Европейската сметна палата трябва да прилага на единна система на аудитиране. А, съм изцяло съгласен с това, но а, постигането на, на тази система е процес. Не може да бъде извършено а, веднага. Европейската сметна палата трябва да може да използва и опита на други аудитори, а, включително резултатите на комисията като принципна аудитираща организация. Сметната палата трябва, разбира се, да стимулира процеси, свързани с отговорността на комисията но Европейската сметна палата може да работи по-ефективно по аудитите И по този начин може да освободи ресурси за аудитиране на резултатите. Сега преминавам към аудитирането на резултатите и сегашната система бюджет ориентиран към резултатите. Мисля, че това е голямо предизвикателство. Ролята на Европейската сметна палата ще бъде да повиши качеството на а, одитите, на одитната система. Тя трябва да бъде на преден план, когато се аудитират а, темите а, на въпроси, които са чувствителни от политическа гледна точка, които засягат правилния момент и връзката между влагането на средства и постигането на резултати. В същото време, когато говорим за управление на резултатите или бюджет ориентиран към резултатите, всичко започва от тук, от Европейския парламент. Бюджетът, не само годишните, а и многогодишната финансова рамка трябва да бъдат приемани и трябва да се обсъждат целите. Те са изходната точка за най-доброто възможно а, управление, насочено към резултатите. Имаше важен въпрос, свързан с а, членството ми в а, партии. Действително, бил съм член, бил съм член на управителните органи на партията а, и в момента, в който бях номиниран като член на Европейската сметна палата, аз напуснах всички тези длъжности, което е, се подразбира от само себе си. То е елементарно. Както казах в моето въведение, независимостта е основополагаща за тази институция и за нейните членове. Разбира се, трябва да избегнем всеки конфликт на интереси, всякакъв вид инструкции от страна на правителства или органи. И тук искам още веднъж да заявя, че смятам моето поведение да отговаря на тези изисквания. Ще се върна още веднъж на въпроса, свързан с нашия бивш президент. Имам лично мнение по въпроса, но а, позволете ми да ви цитирам фактите. 2006 година, когато президентът още не беше избран, той беше ваш колега, беше депутат в Европейския парламент. Тогава той реши да основе туристическа фирма – в региона, от който произхождат неговите родители и където той имаше имот от 100 години насам. През 2006 година а, имаше независима агенция на Европейския съюз, която а, вземаше решение и оценяваше подобни решения и тогава имаше решение, че а, тази а, основана от евродепутат фирма е законосъобразна. А, половин година по-късно а, тази инвестиция в а, фермата, нека наречем така, а, беше направена – но от съображения за сигурност тази а, ферма беше охранявана, защото тогавашният президент а, или по-късният президент живееше там. А, така че средствата бяха изразходвани а, по-късно от вземането на това решение, а, още по-късно а, а, той беше избран за президент. Само преди няколко месеца агенцията обяви, всъщност Президентът заяви, че няма намерение да изпълни бизнес плана да създаде туристическа ферма и агенцията поиска той да върне 10% от субсидията, получена от него през 2006 година. И а, тези а, публични критики бяха свързани с 10%. Аз подкрепям тези критики. А, сега трябва да се вземе окончателно решение каква сума трябва да върне бившият естонски президент. 10% или повече. Това не е от моята компетентност. Съдебните органи ще решат, но тези обстоятелства нямат никаква връзка с моя сегашен проект. Питахте ме за инвестициите в енергетиката и други важни инвестиции. А, нека да бъда е ясен. Всички тези инвестиции бяха за развитието, за подобряването на енергийната система на енергетиката в Естония и подобряването на енергийната сигурност и независимост. Големите инвестиции в енергетиката не подлежат на дискусия. А, те са били направени в а, а, един кръгозор от 40 години. Никой не може да каже как ще се променят цените на петрола и как това ще се отрази на енергетиката. А, това не са решения взети само на политическо ниво. Ако 100% от акциите на една компания са държавна собственост, не означава, че а, тази компания действа с политически решения. А, не може да се каже, че комисарят Ансип или а, министър Парц е взел политическо решение. Тогава компанията поиска от правителството подкрепа, а, свързана с квотите за парникови газове. Това беше изискване на Европейската комисия. А, в естонския контекст тази инвестиция означаваше подобряване на положението в енергетиката. И това беше част от дългосрочната енергийна стратегия, одобрена от естонския парламент. Започнахме заедно с Европейската комисия да реализираме така одобрената инвестиция. Може би ще вляза прекалено много в детайл, ако се спра на, европейс... на, на ситуацията в Естония, а именно а, разработването на а, добиването на шистов а, газ а, в следващите 20-30 години. А, онова, което беше важно за правителство, за което аз работих, е че ако работим за добиването на шистов газ, трябва, ни трябват международни партньори. Не може да искаме от една модерна индустрия да работи само в една държава. Имаме нужда от партньорства и за това започнахме редица международни проекти или проекти с международно участие. Бяхме критикувани, както моят колега каза, но ние действахме в по-широк контекст а, и в качеството си на правителство. Знам, че нямам много време и зададохте ми други въпроси, които не успях да засегна. Позволете ми само един а, кратък коментар. Питахте ме кои доклади на Сметната палата съм чел и какво бих възприел. А, през последните месеци съм прочел между 40 и 50 доклада на Сметната палата – а, и между тях имаше много добри, изключително интересни доклади. Някои от тях а, бяха по-слаби, според мен. А, без да се спирам на една или друга специфична тема, ще ви кажа, че инвестирах много време, за да се ориентирам в действията на Сметната палата и това, което се случва в Европейския парламент. Председателката. Тук можем само да се съгласим с вас, че има добри и по-малко добри доклади. А, като ви слушам, а, така а, се настроя много оптимистично. Смятах, че само в немската политика нещата са много сложни. Сега виждам, че и в Естония нещата са доста сложни отново а, не успяхме да разберем а, вътрешния контекст на политическите конфликти. Сега искам да помоля колегите си да проверят дали а, картите им за гласуване са на лице. Ако някой от вас нямат карта за гласуване, моля ви да а, ги приготвите, за да можем да гласуваме. А, сега искам да предоставя на докладчика последната дума. А, той не иска. Искат, искат ли а, представителите на политическите групи минута за последно съгласуване на мненията? Сега ще ви помоля да се придържаме към едната минута време или 60 секунди.

Mr. Lazaro, you have the floor. Господин Лазаро, имате думата. Unfassbar. Eh keine Zeit und dann nur sowas. Hm? 15 minutes, no, 5 minutes, ich wollte dire, non. Courte présentation. Yeah. Monsieur Lazaro, I would like to give you the floor to present the... Господин Лазаро, давам ви думата да представите специалния доклад на Сметната палата. Имате думата. We are under extreme time pressure. Много закъсняваме. Имаме още две точки от дневния ред. Господин Лазар, заповядайте. Thank you, Madam Chair. I will be... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Благодаря на докладчика господин Новаков за сътрудничеството по темата. Нека да използвам една метафора, свързана с структурата за управление на комисията. Това е като кола, произведени през 2000, та 2000 година. Била е малко ремонтирана, все още действа. Може да ви докара от точка А до точка Б, но не разполага с технологиите и характеристиките на нова кола. И така, в нашата първа препоръка призваме комисията да спазва това, което и тя съветва останалите – или да спазва изискванията, или да обяснява защо не ги спазвам. И на второ място, във връзка с някои пропуски, въпреки че комисията е, е предприела определени мерки, има такива пропуски и докладчикът господин Новаков е описал тези мерки в е, своя проект доклад. Съгласно комисията, тя следва да поеме политическата отговорност за управлението на бюджета на Европейския съюз и в тази връзка ви обръщам внимание на точка 21 от доклада на 61 страница. Комисия, а именно комисията смята, че това представлява достатъчно отчетност за нейната работа. Госпожо председател, въпреки че правилата като цяло отразяват добрите практики по, в периода от 2016 година, когато бяха взели решенията за управление. Практиките са се развили и за това разглеждаме сегашните практики, за да видим дали те съответстват на други добри практики, съществуващи в момента. Стигаме до изхода, че има някои пропуски, но тези пропуски могат да се коригират, ако се приложат нашите препоръки. И тук трябва да спомена специално, че комисията прие до голяма степен нашите препоръки. Благодаря. Въпросът е важен, тъй като въпросът за цялостната структура и за управленската отговорност се припокриват. Докладчик е господин Новаков. Имате думата, Андрей. Danke sehr, Frau Vorsitzende. I have to say... Благодаря, госпожа председател. Комисията по бюджетен контрол е едно от местата, в които не смятам, че трябва да се прилага политическа коректност. Тоест, не смятам, че трябва да съм свободен да изразявам своето мнение, що се отнася до прозрачността при разходването на публичните ресурси. И не само защото господин Лазаро е тук. Работили сме по много доклади, но това е един от най-интересните доклади, които съм чел. Вие сама казахте, госпожо председател, че има различни доклади, някои по-интересни, някои по-малко интересни. Е, този доклад може да бъде включен в първата група на интересните доклади. Толкова интересен беше този доклад, че, се, че ме мотивира да разгледам последните 20 години на управление на бюджет от страна на комисията. Върнах се до 1999 година назад Имам някои разсъждения по въпроса, но за да може да се изкаже възможно най-бързо и ефективно, ще прочета записките си. Всички записки, които съм си водил, докато съм проучвал нещата. Темата започна при падането на комисията Сантер – през 1999 година във връзка с въпроса зададен от комисаря Едмил Кинък, заместник председател на комисията на Романо Проди. Това е стара система за управление, стара реформа, но тя продължава да оказва своето въздействие днес. И тук Нека да кажа, че не е случайно, че в училищата се преподава история. И въпреки, че вече не сме в гимназията, има какво да научим от историята. Дори от е, скорошни исторически събития, като тези през 1999 година. Сметната палата разгледа на сегашното управление във връзка с Бялата книга, за да провери дали се отговаря на най-добрите практики и дали действително системата за управление отговаря на потребностите на институцията. Бях намерени някои пропуски, свързани с разграничението между политическите отговорности на комисарите и отговорността за управлението на генералните директори. Имаше определени пропуски в синтетичния доклад за а, значимите нива на грешка и според мен препоръките на Сметната палата и а, на господин Лазаров, в частност, трябва да бъдат прияти от нашата парламентарна комисия. Сметната палата подчертава, че най-добрите практики са се развили към по-добро и не мисля, че комисията може да се откаже да прилага новите развития на добра практика. Също времено се работи с вътрешно аудитиране. Друг важен въпрос е задачата на вътрешните служители по одита. Те не работят по конкретни операции извън комисията. Това е част от дейността на звената за проверки експост в съответните генерални дирекции, които отговарят за разходването на съответните средства. Мисля, че можем да приемем предложението на Сметната палата. Вътрешната служба за одит, разбира се, е независима, независим орган, така че има право да вземе решение дали или не да приложи нашите препоръки. Що се отнася до синтетичния доклад, и служебното на комисията за 2013 година, нашият председател, нашата председателка, доктор Гресне, подчертава, че е необходимо допълнително да се изчисли нивото на риска при обяснението на корективното въздействие на корективните механизми върху тази цифра и да се излезе с съответните декларации за изпълнение възоснова на годишните доклади за дейността на съответните генерални директори. Надяваме се, че това ще стане факт за в бъдеще. Има добри препоръки на Сметната палата за това как да се въведе и по-голяма политическа отговорност за отчетността за тези средства и аз смятам, че тук е добре да се говори и за годишни декларации за управлението и за вътрешен контрол, който да отговаря до на най-добрите практики. И така, колеги, Сметната палата прави множество добри препоръки и смятам, че не е добре да се добави допълнителна бюрокрация към вече съществуващите административни изисквания. Международните организации също всички международни организации при отчетността за бюджетите следват определен бизнес модел, трябва да бъдат прозрачни, ефективни. Също времено светът се променя бързо и трябва да сме готови да се справим с предизвикателства, които могат да възникнат още преди да са възникнали. И накрая, но не на последно място, бих се радвал Сметната палата за бъдеще да излиза с повече специални доклади, които да имат по-силно въздействие. Няма да започвам дебата за това до каква степен препоръките на Сметната палата се прилагат от Европейската комисия, но мисля, че трябва да отидем една крачка по-напред. Да бъдем по-амбициозни и да дадем допълнителна възможност тези доклади да повлияят на работата на комисията и техните препоръки да бъдат приложени на практика. Благодаря. Благодаря ви. На времето като депутат си мечтаех за подобен специален доклад на Сметната палата. Той съдържа според мен някои важни предложения, като препоръката към службата за вътрешен одит, да постави по-силно акцента върху въпроса за управлението в работата си. Надявам се, че ще узнаем нещо и за резултатите от последващите действия по тази препоръка. Комисията е общоевропейски наднационален орган със свой отделен бюджет. Поради това трябва да обърнем и по-сериозно внимание. Интересна е констатацията на Сметната палата за стратегията за борба срещу измамите. Тя е установила, че тази стратегия не се прилага както трябва. Интересна според мен констатация. За това според мен ще трябва да обсъдим този специален доклад и когато предстои да изслушаме новия комисар, ще трябва да го обсъдим и по време на процедурата по освобождаване от бюджетна отговорност. Сега ще дам думата на представителя на комисията, на генералния директор Джеф Мейсън, както и на господин Паскал Лядини от генералния секретариат. Кой от вас двамата иска да започне? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Ласри. Благодаря за изказването, благодаря на докладчик. Както докладчикът не случайно спомена, а, основните нови промени в управлението на средствата от страна на комисията са введени през 2000 година и те действително бяха показани като полезни от е, следващите години. Е, има сериозни усилия за прозрачност, за отговорност и е, комисията на Юнкер е по-прозрачна от всяка комисия до тук. Също времено продължаваме да е, се борим за постигане на най-високи стандарти на отчетност и в този смисъл сме благодарни на Сметната палата за положения труд – и сме готови да прилагаме подобрения към своята работа. Много се радваме, че Сметната палата не е установила пропуски в системата за управление, нито пък нарушения на приложението на мерките по управление. Но прави, разбира се, препоръки за някои мерки за реориентация на управлението и е важно да се има предвид, че политическата отговорност за управлението на бюджета е на комисията и трябва да се има предвид и позицията на демократично избрания Европейски парламент. Приели сме 7 от 9 препоръки на доклада напълно и останалите две сме приели а, частично, основно поради съображения свързани с графика който ни е необходим за приложение на мерките. Комисията ще работи по подобрение на мерките по вътрешен контрол и мога да ви съобща, че тази сутрин комисията започна работата си по процеса на вътрешна консултация във връзка с тези нови стандарти за наблюдение и контрол. Втората стъпка е публикуване на документ за вътрешна информация в комисията, за това как документ за това как работи комисията, който да бъде публикуван в интернет. Комисията трябва докаже, че мерките, които прилага, са достатъчно добри и една от тези, един от аспектите, на тези мерки е веригата на отговорности. Трябва да е ясно точно къде стои отговорността на всяко едно ниво. Ясната структура, включително и тази за отговорностите на генералните директори, също времено е под надзора на комисията като цяло. И комисията като цяло носи пълна политическа отговорност за управлението на бюджета от нейните служители. Има няколко начина, по, по които комисията като орган може да се здобие с необходимата информация, за да разбере дали се прилагат мерките коректно. Има задължителни доклади на генералните директори пред комисарите, например годишните доклади на, за дейността на комисарите. След това има комисия за вътрешен одит, на от третия заместник председател и на трето място има корпоративен борд за, борд за ам, съвет за административно управление, който също работи по редовни доклади трябва да се вземат предвид приоритетите на комисията. В новата схема заместник-председателите имат задължение да следят дейността в по-широки области на политиката и да влияят на политиката още от концептуалното й развитие. Искам да се спра на две препоръки на Сметната палата. Първо, отчетността и втора ролята на комисията по наблюдение на, на отбелязния напредък. По първата тема работим във връзка с, с най-добрите практики. Комисията работи за публикуването на годишните доклади за дейността по-рано в рамките на съответната година. Също време на Сметната палата смята, че има информация, която трябва да бъде публикувана заедно с годишните доклади или в един общ доклад за отчетността или в множество а, последващи доклади. Информация от председателя, информация за нередностите, информация за резултатност на действия, необвързани с финансиране. Тази информация и по-конкретно подготовката на обсъждането и анализа на финансовите отчети, съпъсващи докладите, са теми, по които комисията твърдо може да заяви, че е че прилага най-добрите съвременни стандарти за финансово отчитане. Що се отнася до комисията за наблюдението на напредъка, тя се грижи а, препоръките да се, да, за, проследяване на приложението на препоръките. Във връзка с нейната дейност, комисията възнамерява да увеличи броя на външните членове на тази комисия. Нещо, което ще стане факт следващата година. Сметната палата подчертава, че комисията за напредъка е ефективна при приложението на мерките от страна на службите на комисията. Нейната отговорност е по-ограничена, по-ограничена от тази на стандартните комитети за вътрешен одит, комисии за вътрешен одит на други организации. Това е вярно, защото тя има много строго очертани отговорности основно се занимава с управление на риска и вътрешни практики на контрол и така. Съвсем на заключение, госпожа председател, господин докладчик, по 7 от препоръките на сметната палата, можем да кажем, че ще ги приложим напълно през следващите няколко месеца. По останалите две ще е, е, имаме по-дълги планове. Благодаря. Какви промени ще бъдат направени в Комитета по контрол на одитите? Какви точно промени ще бъдат направени в структурата? Какви ресори, комисарски ресори ще бъдат включени, ще членуват ли в този комитет в бъдеще комисари или не? So, uh, the Audit Progress Committee is chair... Комитетът за контрол на одитите се председателства от първия заместник-председател на комисията, господин Тимерманс. Той включва редица комисари, които са се избират за период от по две години и половина. Този период може да бъде удължен до края на мандата. Двама от членовете на този комитет са изцяло външни лица. Те са изцяло независими. Това са най-вече аудитори с богат опит в бизнеса или в международни организации. Хора, които не работят в комисията. Към момента тези двама членове са от Великобритания и Литва. Мандатът им може да бъде подновен през 2017 година. Проучваме възможностите през 2017 година да увеличим броя на външните експерти, членове на този комитет. Благодаря. Като погледна Комитета за контрол на одитите, установявам, че това е една важна структура, но комисията винаги много неохотно ни предоставя информация за това в какъв формат заседава този комитет, дали действително комисарите участват в заседанията. Част от промените ви, които ще предприемете, включва ли и по-голяма публичност на работата на този орган, най-вече що се отнася до присъствието на заседания на отделните му членове. Този документ за мен би бил много по-полезен от доста други доклади, които ни предоставяте. Бих го прочела с удоволствие. Госпожо председател, Комитетът за контрол на одитите е отчетен на колегиума на комисарите. Задачата на този орган е надлежното изпълнение на препоръките на службата за вътрешен одит. Ако тези препоръки не се изпълняват надлежно, то Комитетът за контрол на одитите сигнализира това на колегиума, така че отделните отдели и звена наистина да спазят препоръките на службата за вътрешен одит. Ще вземем предвид и вашите препоръки, когато дойде моментът за подновяване на мандата на външните членове на този комитет. Чудесно! В бъдеще ще продължим да искаме от вас информация за това, кои членове, кога участват в заседания. Би било добре доброволно да ни предоставяте тази информация. Думата имат сега господин Лазарус и докладчикът господин Лазарус. Извинете, трябва да ви прекъсна. Не видях, че и не Саяла Сендер иска думата. Нямам списък с желащите да се изкажат. За това не й дадох думата. Госпожо председател, сигнализирах ви, че искам да взема думата. Надявах се, че сте ме видяла. Няколко кратки въпроса един въпрос към Европейската сметна палата. Според мен този доклад е важен. Започнах работа в Брюксел през 1995 година. Тогава един от основните проблеми бе работата в структури от тип силози. Много бе трудно да се установи каква е допълнителната полза от работата в различните области на политика, какво е полезното взаимодействие между тях. Когато започнах работа тук, бе много важно да се внесат промени в тази структура. Въпросът е как да си взаимодействаме така, че да не се разпокъсват прекалено носенето на отговорност при реализирането на проекти. Що се отнася до комисията, има две нива на управленска отговорност. Отношенията между тези две нива са доста сложни. Понякога комисарите направо са обект на бойкот от подопечните им служби. А понякога се стига и до положение, при което комисарите пък по никакъв начин не вземат предвид становището на службите си. Много е важно да бъдат упростени процедурите. По въпроса, който искам да задам на Сметната палата. Сложни са отношенията, както казах, между комисарите и техните служби. В рамките на настоящата комисия има преразпределяне на отговорностите. Тоест, доста би било трудно в момента да се установи кой би следвало да поеме политическа отговорност за някои от проблемите, констатирани в доклада. Мислила ли е Сметната палата по въпроса? Господин Юнкер явно се води от добри намерения които приветствам. Първоначално той със сигурност не е възнамерявал 28 на комисари да работят индивидуално, а не в екип. Със сигурност е целял точно обратното. Имам въпроси към комисията. Смятате ли, че подобрявате идентифицирането на отделните бенефициенти. Тук, според мен, има известно противоречие. На едно мнение сме по отношение на необходимостта от централизиране на аудиторската дейност, но всъщност от един момент нататък настъпи децентрализация, тъй като отговорността се поема от отделните служби. Едновременно с това се говори за единен доклад за управленска отговорност, с който да излиза цялата комисия. но децентрализацията не е задължително нещо отрицателно, тъй като така би било по-ясно кой носи отговорност за какво. Не знам доколко е възможно от настоящата децентрализирана система да преминем към по-централизирана система под формата на единен доклад. За това искам да знам кой вариант подкрепя сметната палата, на кой вариант би заложила и комисията, коя според вас е най-добрата практика. Господин Али. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин докладчик. Първо искам да поздравя компетентния член на Сметната палата, господин Лазаро, за обстойния специален доклад посветен на управлението в Европейската комисия. Поздравявам и господин Новаков, докладчика ни, за отличния работен документ. Член 17 от договора за Европейския съюз постановява, че комисията разполага с няколко важни правомощия, а именно разработване на междинни стратегии, излизане с законодателни предложения, влизане в ролята на арбитър в рамките на законодателния процес, представляване на Европейския съюз по време време на преговори за търговски споразумения и контрол върху прилагането на учредителните договори и европейското законодателство. Всички тези правомощия са изключително важни, тъй като става дума за изразходването на милиарди от европейския бюджет. Когато става дума за толкова големи суми, е изключително важно да се прилагат най-добри практики при управлението. Специалният доклад не дава еднородна оценка на този процес. До голяма степен комисията в системата си на управление е отразила най-добрите практики и настъпилите в тях промени. При все това в доклада се съдържат редица констатации, в които се установява разминаване между практиката и най-добрите стандарти. Комисията е поела ангажимент да вземе предвид препоръките на Сметната палата в това отношение. Ако тези препоръки бъдат приложени своевременно, това може да доведе до подобряване на системата на управление в комисията и едновременно с това до по-ефикасно изразходване на наличните ресурси. Председателката, давам думата на комисията за кратко становище. Ще дам думата за малко и на господин Лазаро, както и на господин Новаков. Моля, бъдете кратки, защото имаме още една точка в дневния ред. Благодаря. По въпроса за системата. Не бих противопоставил децентрализираната на централизираната система. При всички положения в момента прилагаме децентрализиран модел, тъй като генералните директори отговарят за изпълнението на бюджета и за установяването на механизми за контрол. Те са и подотчетни на съответните комисари. Това е първото ниво на системата на управленска отговорност. На следващо ниво се включва службата за вътрешен одит. Тя на оперативно ниво е независима от генералните дирекции. Успоредно с нея работят и редица надзорни органи, като Комитета за контрол на одитите и Колегиума на комисарите. Всяка година Колегиумът приема годишния доклад за управление и изпълнение, с което поема и окончателната отговорност за управлението в комисията. Виждате, че се прилага една система на две нива. Има и други важни въпроси, като въпроса за това с какво влияние разполагат комисарите върху служителите в комисията, върху апарата й. Господин Лазаро, благодаря, госпожо председател. Отново ще бъда кратък. Нека разясня в какво се състои отправната ни точка при определянето на най-добри практики. Използваме стандарта, заложен от института СИПФА, както и от Международната федерация на счетоводителите. Става дума за международната рамка за добро управление в публичния сектор – Установихме, че международните структури са напредната фронтова линия в областта на доброто управление. Мога да ви дам за пример Световната продоволствена програма, Европейската инвестиционна банка, ОНЕ и други. Um, as to um, the second issue that I Що се отнася до втория въпрос, който ми бе зададен, а именно дали вземаме предвид сложните отношения между комисарите и подопечните им служби, отговорът е да. Вземаме предвид тази сложна схема на взаимодействие таблица 2, 3 и 4 от специалния доклад, както и точка 19 до 21 се отнасят до този въпрос. И накрая господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Първо, нека отново ви благодаря за направените коментари. Те са според мен уместни и си заслужават да бъдат обмислени. Благодаря и на господин Али за оценката, която даде на доклада. Има една теория за различните лидери. Това е теорията на прозореца и огледалото. Според тази теория, ако един добър лидер се провали, то той обвинява за своя провал своя екип, поглеждайки през прозореца към тях. А ако постигне успех, се поглежда в огледалото и си казва, че той е в основата на този успех. Единствено и само той. Ако се провали един добър лидер, то той се поглежда в огледалото и си казва, че той носи основната отговорност за този провал. А когато погледне през прозореца към екипа си, след като е постигнал успех, си казва, екипът ми е в основата на този успех. Можем да приложим тази теория и към комисията. Настоящите пропуски и грешки в комисията трябва да са повод за комисията да погледне през прозореца към хората навън и ясно да заяви спрямо тях, че работи усилено за установяването на по-добро управление в бъдеще. Това бе един достоен завършек на разискванията. Най-тържествено ви обещавам, че ще продължим работа по този специален доклад, защото въпросът е важен за нас. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Добре дошли на учените от Ранд Юръп. Става дума за проучване на тема економическа ефективност, финансиране по линия на програмите на Съюза в областта на демокрацията и принципите на правовата държава. Проучването е добро. Жалко, че имаме толкова малко време, за да го обсъдим. Веднага ви давам думата, за да ни го представите. Madam Chair, committee members, thank you very much. Госпожо председател, уважаеми депутати, много благодаря. Нямаме време, така че ще бъдем бързи. Аз се казвам Томли, колегата ми е Бенк Барух. Ние работим в Арант Europe. Ние сме неправителствена организация за изследвания. Аз ръководя проекта. А, моят колега Бен е основен участник в изследването това изследване беше разработено за вашата комисия и а, темата му е дали има механизми, които гарантират а, ефективност на използването на европейския бюджет, специално а, свързан с а, Европейската програма за правата на човека и а, европейските, европейският инструмент за стабилност и мир. Ще ви представя съвсем накратко обхватът на изследването и как сме събрали информацията. Какви са целите Опитахме се да се съсредоточим върху въпроса до каква степен има процеси, които гарантират ефективност на програмите на Европейския съюз в областта на демокрацията и върховенството на закона. Съсредоточили сме се върху въпроси, свързани с координацията, наблюдението и оценката, докладването за напредъка и въздействието, както и механизмите, които осигуряват това. Обхванали сме всички европейски програми, свързани с демокрацията и върховенството на закона с фокус върху Европейски инструмент за демокрация и човешки права и инструмента за стабилност и мир. Събирали сме резултати основа на документи, основа на интервюта с представители на е, европейските институции и проведохме проучвания в 10 е, е, държави. Там разговаряхме с представители на Европейския съюз. А сега дам думата на Бен да представи нашите главни заключения и препоръки. Аз ще ви представя, дами и господа, основните ни заключения и нашите препоръки. Първите ни резултати са свързани с въпроса доколко са ясни целите. Като цяло целите са ясни, установихме ние, но установихме, че а, може да се прилага по а, ясно принципа на теорията на а, а, промяната. И а, тази теория може да бъде приложена и изпробвана на практика, след което прията или е отхвърлена. Като идея тази теория би означавала, например, работата с така наречените застъпници за човешките права, а, като допълнително обучение а, би било а, един от а, резултатите. А, въздействието би било повишаване на нивото на защитата на човешките права за всички а, програми, ние установихме, че има различия в начин по който се разбира въздействието. Някои организации ни а, казаха, че въздействието е просто да се приключат действията. А, когато говорим за ефективност, ние се опитахме да съберем и други възгледи. А, установихме също така, че има нужда от компромис между гъвкавата реакция и гъвкавото реагиране. Повечето организации имаше ясни приоритети, но те трябва да бъдат гъвкави и да реагират на нови възможности, нови реалности парламентът, Европейската комисия и Европейската служба за външни действия а, са организациите, които а, участват и те трябва да изяснят а, кои ценности не подлежат на договаряне и в а, какви а, посоки може да има гъвкавост а, спрямо ситуацията в различните държави. А, Погледнахме и разпределението на ресурсите по отношение на планирането и на а, тяхната, а, тяхното изразходване. А, имаше а, различни програми, а, едногодишни, многогодишни. А, всички тези документи бяха разгледани от нас. А, Например, има такива затворени процедури, с които се излиза на пазара и може да се направи и повече, за да се използват средствата по възможно най-ефективния начин. тук намерихме редица индикации при интервютата и документите, които доведоха до това наше заключение. А, ефективното изразходване на средства, разбира се, зависи от контекста, но една възможност е а, да се видят в началото на проекта различните възможности и те да продължават да се следят в хода на проекта. Ще кажа малко повече а, по този въпрос. А, мониторинг и оценка. А, тук Европейският съюз трябва да а, настоява и действително а, а, мониторингът и оценката се правят при всички програми. А, има нужда от повече последователност в тълкованието в тълкованието на а, identifying that causation. This is generally not dealt with. То, като цяло, теорията на промените може да помогне в преодоляването на проблемите. Предлагаме повече съгласие по отношение на това какво означава въздействие. Интересен е въпросът. кой осъществява наблюдението и оценката. Не може носителите на проекта да го оценяват, разбира се. И тук установихме, че програмите се наблюдават недостатъчно и се оценяват недостатъчно на програмно ниво. И предлагаме повече да се направи на това ниво. И накрая предлагаме образците да бъдат променени и да бъдат включени двете нови идеи, теорията на промените и разход, ефективността на разходите. След нашите интервюта установихме, че има конфликт между поверителността и прозрачността европейските програми трябва да носят отговорност пред европейските граждани, т.е. отчетността е сред основните изисквания, но същата такава е и поверителността. А, дори ние не получихме а, цялата налична информация, за да се запази, а, запазят а, личните данни на участниците в програмите. А, Поверителността, например, трябва да е в сила, когато говорим за защита на застъпниците за човешките права. И а, тук а, виждаме, че а, има нужда от поверителност, но известно количество информация трябва да бъде публичност. Например, трябва да има повече прозрачност при вземането на решение по отношение на програмите. Тук установихме, че има много малко информация за провеждането на заседание, например. Но не чухме нищо за проектите, протокола и по-нататъчните действия. Петата, петият факт е свързан с базите данни и събирането на информация. Установихме, че документите установяват за какво са похарчени средствата, но не казват нищо за това дали те са ефективно похарчени. Тук предлагаме да създаде публичен регистр за по-високо ниво на прозрачност при спазване на изискването за поверителност, но поверителността не може да се използва като а, универсален отказ за предоставяне на информация. Когато разгледаме програмите, разгледахме административните разходи, така наречените непреки а, разходи, и тук установихме нещо интересно – ако сравним а, а, програми външни за Европейския съюз, видяхме, че административните разходи са подобни. А, и има пропорционалност, а именно 7% от разходите за проекта са за административни разходи. А, има насоки а, за видовете проекти, които предвиждат прак от 7%. Това ни наведе на мисълта, че или има някакво съвпадение, или проектите просто подхождат творчески при своето счетоводство, така че трябва да се разгледа този въпрос по-отблизо. сега за изводите. Казахме, че е, искаме по-висока прозрачност за действията, за вземането на решения. Това въжи и за е, полуките, за изводите. Е, например, трябва да, е яс... трябва да е ясно кой отговаря за е, извличането на полуките и за прилагането на полуките. Е, подобряването на докладването ще направи така, че полуките да станат достояние и на други държави членки. Често пъти не, няма информация за действията на колеги в различни държави по едни и същи програми. И последното, последното ни заключение е свързано с механизмите за координиране по формален и неформален начин има координация посредством годишните планове, многогодишните а, планове, както казах по-рано, но а, има и много, а, което става в неформална среда. Това може да бъде много ценно а, и има нужда от повече гъвкавост и реакция спрямо контекста. А, това позволява прилагането на иновативни методи и подходи. А, трябва на базисно ниво да има гъвкавост, а, но тя трябва да е в а, рамка, а, която да е ясна а, и на Европейския парламент. А, като цяло установихме, че има положителни системи, които гарантират а, ефективното изразходване, но има нужда и от съществени подобрения. А, и сега, а, сега а, ще пристъпим към а, а, докладчика. Благодаря. Разгледали сме тези програми, които са по-скоро малки, но въпреки това тези два инструмента за гарантиране на човешките права и за стабилност и мир. Сега ще дам думата на Жан-Луи Милер, директор на, на Генерална дирекция ДЕВКО. Той ще отговори на някои от вашите въпроси. Yeah, I'll try to be short because I suppose uh, we don't have that much time. Uh, благодаря, ще бъда кратък, нямаме много време. Благодаря ви, че ни поканихте, благодаря за това проучване. Нямаше как да анализираме всички данни, които представихте в този а, голям а, доклад. Ще го разгледаме подробно, а, много внимателно и ще излезем допълнителни коментари но а, нека да се спра на няколко от направените от вас коментара. Първо, има няколко елемента, които искам да коригирам. им различни инструменти. Това не е единствения инструмент, който се занимава с правата на човека. Уважаеми слушатели, с това работата на преводаческия екип